Good morning, everybody. I'm going to chair in Spanish, if you don't mind, I prefer. So, buenos días a todos y... Добро утро. Ще председателствам заседанието. Така и иначе. От е, Първите ми думи ще трябва да благодаря. Вярно е, че днес има малко членове, които присъстват в залата, но като заместник-председател искам да благодаря на всички и да започна с председателственето. Аз замествам Пабло Салба. Той беше много добър заместник-председател, добър координатор и чудесен приятел. Надявам се, че ще ни помни само с добро и няма да ни забрави. Ние със сигурност ще усетим неговата липсва като заместник-председател. Сега да преминем към осма точка годишен доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка. Знаем, че след решението на съвета на председателите от началото на тази година се разделят по различен начин правомощията за ежегоден контрол. Затова и ние изслушваме този годишен доклад, тъй като комисията ЕКОН е поела тази отговорност и ще изготви и становище. Сега веднага ще дам думата на нашия докладчик Георгиус Кирцус. So, report, uh... Благодаря, председателю. 316 изменения бяха подадени. Процесът, през който ще преминем, е следният. На 6 февруари ще проведем дебат. Не. Uh, ще имаме заседание на докладчиците в Сянка на 7 декември. Ще обсъдим измененията и ще се опитваме да стигнем до компромиси. Докладът ще се гласува на 6 февруари на пленарно заседание в Страсбург през март. Преди това господин Хойер, председателя на Инвестиционната банка, ще дойде в пленарната зала, ще отговори на въпроси. Това е процедурата. Няколко общи бележки на, за свършеното до момента. Има много изменения, свързани с данъчни въпроси и по-специално въпроса за посредниците и законодателство за данъчното облагане на Съюза, което се очаква. ЕИБ върши отлична работа. Според мен банката работи ефикасно. Ще поискаме от тях да предприемат мерки, свързани с данъчните въпроси, но има практически елементи, като например не може да ги да поискаме от тях да приложат изисквания, които не са записани в правни текстове. Чисто политически може да поискаме това от тях, но ще стане сложно. Не би трябвало да ги претоварваме, според мен също, с изисквания, свързани с данъчните власти. Трябва да настояваме те да прилагат съответното законодателство на Съюза, както и стандартите, свързани с избягване на данъчното облагане, данъчните убежища Б изисква от клиентите да спазват съответните стандарти. E Също така трябва да поискаме от тях да подкрепи инициативите на комисията за агресивното данъчно планиране и избягването на данъци, особено като се има предвид пакета за избягване на данъчното облагане. Да бе публикуван през 2016 година. Други изменения пък са свързани с FC. В настоящия доклад не се налага да говорим за FC, тъй като има отделен доклад по темата. Трябва обаче да настояваме FC да се прилага по начин, който да води до сближаване и да има географско разпределение. Поисках статистически данни за ЕФСИ, за да се стигне до заключение. Трябва да кажа, че нещата са сложни. Голямата част от средствата отиват при по-развити държави с по-големи економики. Ако се направи обаче анализ, на разпределението на средствата по БВП, разбивката благоприятства малките държави членки или пък държави с структурни проблеми. Зависи от анализа, зависи от политическото тълкование. Трябва обаче да поискаме от ЕИБ с своя доклад, с измененията в него, да се изправят пред предизвикателствата, очертани в оценката на ЕФСИ. По-специално визирам целта сближаване. Трета категория изменения – Те са свързани с контрола на парламента. ЕИБ функционира в една ясна рамка за отчетност пред парламента. Годишно те предоставят три доклада за работата си пред нас. Първият е за финансовата дейност, подготвен от комисията ЕКОН и комисията бюджет. След това за контрол върху финансовите дейности на ЕИБ, подготвена от Комисията за бюджетен контрол и след това доклада за ЕФСИ, подготвен от ЕКОН и Комисията по бюджет. Искам също да подчертая, че протоколите от заседанията на борда на ЕИБ трябва да бъдат публикувани в резюмирана форма, тъй като това ще помогне на прозрачността. Четвъртата група изменения са свързани с климатичните изменения. Climate, uh, climate finance total... Финансирането е 20.7 милиарда евро през 2017 година. Това е най-голямата сума, заделена до момента от АИБ за климата. Стратегията за климата на банката иска 25% от портфела на банката да отидат в тази посока. А, тази година има рекордна сума средства отпуснати за енергийна ефективност, а за ВЕИ ще бъдат отделени 30 милиарда, милиона, извинете, което е спадане а, в сравнение с предишната година. През 2016 това са били 5,9 милиарда. Това беше за климатичните действия. ЕБ, мисля, че е на правилен път. Петата категория изменения е свързана с бежанците и ролята на ЕБ в беженската криза. Говорим за инвестиции в страни извън Съюза, трети страни, които са изправени пред такива проблеми. Трябва да се види какви компромиси могат да се стигнат, особено по въпроса за бежанците. И накрая, още един въпрос, който е малко щекотлив. Няма да навлизам в подробности. Много от измененията са свързани с подробности по отделни конкретни проекти. Трябва да проуча отделните проекти, да се обърна към ЕИБ с молба за повече информация по тях. Най-общо трябва да кажа, че в максимална степен искам да избегна текст за конкретни проекти и подробности, с които не съм запознат. Така че това е най-общо. Мисля, че можем да си сътрудничим и да намерим необходимите решения и компромиси и да направим един добър доклад, който да удовлетвори повечето ни колеги. Благодаря. Благодаря. Сега ще дам думата на докладчиците в сянка от социалистите. Давам думата на госпожа Берес. Благодаря, господин председател и добре дошъл в новата ви функция. Аз искам да извиня нашия докладчик в Сянка. Всъщност той в момента е заед в кампанията в Румъния. Нямаше как да бъде в залата. Така или иначе, ние се радваме, че следващата седмица ще можем отново да разгледаме темата. Надяваме се да стигнем и до компромиси. Преди да навляза в детайли може би трябва да кажа, че първата размяна на мнения, проведена с е и Б, показва, меко казано, че има проблем, защото нашият докладчик обяснява, че господин Ойр ще дойде в пленарна зала и това е чудесно, но би трябвало той да докладва и пред Комисията по економически въпроси. Става дума в крайна сметка за управлението на тази структура. И не знам как той си позволява да критикува, ако не и да обижда дори Европейския парламент, защото според него има какво да се поправи, тъй като ние не винаги сме доволни от сключените споразумения. Има още няколко критични точки, които не бяха споменати от докладчика. На първо място Като говорим за Е и Б, е ясно, че тази банка трябва да служи за пример, защото тя е европейска банка. Трябва да се управлява изключително добре. Би трябвало да бъде пример в своята фискална дейност. ЕИБ не може да си позволява да работи слепешката, да проявява небрежност по отношение на данъчното поведение с а, единиците, с които е партньор. Много е важно да се има предвид, че именно това означава доброто управление, да се управляват добре и партньорствата. Така че ние можем да си играем с красивите думи, но все още предстои много работа и се надявам, че ние ще успеем да свършим. По географското разпределение докладчикът казва, че темата е много сложна, има много данни. Но така или иначе Европейският парламент е гласувал доверие като е решил, че на ЕИБ може да се възложи изпълнението на ЕФСИ, плана Юнкер. Може би е добре да се помисли за някакъв инструмент, който да помогне на доброто управление на ЕИБ. Ясно е, че банката трябва да реализира печалба, но би трябвало да внимава за географския баланс и също така да има обществена подкрепа за тези инвестиции. Нещо, което не винаги е гарантирано, когато става дума за инвестиране в частния сектор. Изпълнението на споразумението от Париж. Тук би трябвало отново Е и Б да бъде е, в авангарда, що се отнася до екологичните инвестиции – Аз знам, че така или иначе това, което очаквахме от плана Юнкер, ще бъде валидирано в план Юнкер номер 2. Но това трябва да се направи. На трето място излизането на Обединеното кралство. Това води до въпроса как ще се финансира ЕИБ, какви ще са инвестициите. Извинявам се, че бях толкова дълга. Не се притеснявайте, аз за първи път водя заседание. Много благодаря и сега от името на ЕКР, кой иска да вземе думата? Никой и от Алде никой, от ГУЕ госпожа, госпожа Лапес Бермехо. Добър ден, благодаря господин председател. Проблемите с ЕИБ, както и с плана Юнкер, са добре познати – Ние всъщност година след година говорим за едни и същи проблеми. Б няма административните структури и политическата воля, за да може кредитите да стигат до малките и средни предприятия. Ние всъщност сме подложени на едни макропроекти, които са спекулативни и не се отразяват добре на обществото. Това е доста консервативен подход, се казва обикновено. Аз бих казал, че това е игра в името на големите финансови интереси. ЕИБ би трябвало да работи с обществените власти и организираното общество. Не може е Б да се използва като пионка за стратегията за приватизация и либерализация. Би трябвало е Б да отпуска кредити на тези участници в публичния сектор, които имат нужда от тях. Трябва да работи за социалното и регионално сближаване. Освен това, програмата на ЕИБ е много непрозрачна, още по-непрозрачна от преди. Ние отдавна ги критикуваме. Освен това, ЕИБ са участничества на окупацията на Палестина. Има доста проекти по КОП-22 в Западна Сахара, които също са много съмнителни. Ще говоря и за правата на човека, както и Европейската харта за основните права. Това също трябва да се обвърже с работата на Европейската инвестиционна банка. Ние се надяваме да работим с докладчика в името на една по-полезна и по-демократична ЕИБ, която да обслужва и Европейския съюз и нашите съседи. Благодаря. От името на зелените, заповядайте. Благодаря. Господин Кирцос, изслушах ви внимателно. Понякога се питам, дали тук разбираме какво се случва извън тези зали и този парламент. Слушайки ви, всичко изглежда прекрасно. ЕИБ си свърши работата, си върши работата, спазва си мандата, да, големите държави получават най-много, но ако погледнем на глава от населението, малките получават най-много. Всички получават инвестиции, всичко е чудесно. Така че на хартия красота. Клинтън и тя това казваше. Е, всички казват, че на хартия всичко изглежда чудесно и хората трябва да разберат това и ще ни подкрепят. Нека да подчертая нещо, което се включи в нашите изменения, което показва, че има много проблеми, нещата не върват добре и ако парламента не го каже, кой ще го каже? 90% от е, инвестициите по ЕФСИ, които се грижи ЕИБ, отиват в 15-те държави членки на ЕС а половината от тях отиват в големите държави. Казвате, добре, Германия не получава повече, отколкото и се полага. Ма според мен на Германия се полага нула, тъй като там има свръхликвидност. Напротив, Германия трябва да инвестира повече. Тя има необходимите средства. Защо ЕИБ и ФС трябва дори един евроцент да инвестират в тази държава? Тъй като инвестиционен капацитет в страната си има. Така че въпросът не е дали Франция, Германия или който идея получава повече, отколкото му се полага. Не. Усилията трябва да отидат в онези зони, където са нужни инвестиции, където няма инвестиционен капацитет. На второ място, когато говорим с развойни банки, те ни казват, че Е и Б винаги иска някой друг да поеме риска, а Е и Б ще покрие само онази част, която е безопасна. И че ЕИБ ще направи проекти, които така или иначе биха били подкрепени. Т.е. няма допълнителност, няма рисков капитал. А, очакваме ЕИБ да води всички ни, а ЕИБ всъщност не води и не приема, не поема а, това, което трябва. Освен това, ако погледнем графиците, ние сме на първи етап на ЕФСИ и само 33% от инвестициите са одобрени, само 20% са подписани. Така че това не е много обнадеждаващо. Що се отнася до естеството на самите инвестиции? Не може ли да се разбере най-накрая, че да, Б постига своите цели за ВИ? Видяхте ли тенденциите обаче? Не видяхте ли, че инвестициите спадат с 21%? Говоря пак за ВИ и за миналата година – а инвестициите в изкопаемите горива пък се покачват, така че плюс 25% за изкопаемите и минус 21% за ВЕИ. Къде се намираме? В Европа ли сме? Не трябва ли ние да сме водещите, ако слушам Юнкер и останалите, а това не се случва? ЕИБ прави точно обратното. Ще кажете, те следват политическите си господари. И тогава трябва да се обърнем към господин Катайнен и да поискаме от него обяснение, защо ЕИБ трябва да финансира проекти от 19 век. Трябва да е съсредоточена върху проекти, които правят Европа лидер в този преход. Мога да продължа, но а, това е в естеството на нашите предложения за изменения. Ако парламентът не последва здравия разум, и не каже къде са проблемите, кой ще го направи? Живеем в някакво отричане на действителността. Ние като политици разглеждаме някакъв виртуален свят, който не съществува. Eh, Господин Вали. Благодаря, председателю. И аз искам да благодаря на докладчика. Надявам се, да има възможност да се работи по този доклад, за да може да се включат различните идеи на различните групи. Мнозина от нас са работили и предишни години много активно по предходни доклади, затова е много важно да бъде по-изчерпателен този доклад и да се включат елементи от други комисии, като например Комисията по контрол на бюджета. Аз съм част от нея. Трябва да се включат някои основни теми за Европейския парламент, свързани с прозрачността, управлението и борбата с избягване на данъчното облагане, за да се включи работата на комисията ТАКС и а, панамските досиета. Трябва да се включат необходимите инструменти, свързани с конфликт на интереси, проверката на надежността на посредниците. МСП също трябва да бъдат включени и много често там няма прозрачност. и Има много спорове около финансовите посредници, които често пък работят с данъчни обежища. И трябва това ясно да бъде казано. ЕИБ не дава дезагрегирани синтетични данни на обществеността за проекти в Съюза извън него, нито оценка на въздействието ексанте или експост, нито протоколи от заседания, нито как се правят търгове и подтъргове за обществени поръчки. Това е много важно, за да се борим с един феномен, който в Италия е много известен, а то е борбата с мафията и организираната престъпност, и спирането на пари, които влизат в тези сектори. Също така трябва да се критикуват някои от проектите на ИБ, особено инвестиции в инфраструктурни проекти. Много често тези проекти са неадекватни финансово неиздържани, пречат или увреждат околната среда и нямат социално въздействие. Голямата част от тези проекти са свързани с остарели про, проектни изпълнения, като например магистрали, където се пише, че се очаква висок трафик, всичко изглежда много оптимистично, но след това това не се изпълнява. Европейският дънакоплатец не трябва да продължи да плаща и да гарантира проекти от този тип. Трябва да се съсредоточат върху до проекти с добавена стойност и въздействие върху енергетиката и социалното въздействие – много често също така има случаи, как и в Испания, и в други държави е имало социализиране на загубите и съответно приватизация на печалбите. На гражданите това не се харесва и трябва да се отбележи. Що се отнася до плана Юнкер, и аз искам да критикувам да кажа нещо като а, зелените и се прави да критикуват. Много от проектите са инфраструктурни от а, гледна точка на екологията, те не са добри. Става дума за съхранение на газ, газопроводи, магистрали. Такъв тип инвестиции се правят по този план. Хубаво подкрепили сме ги, за да дадем доверие на Юнкер и неговата комисия. Но ако проектите върват в тази посока, не виждам защо трябва да продължим да подкрепяме Юнкер и неговия план. Трябва да се напише нещо критично тук. Този план не успя да даде добавена стойност на тези проекти и винаги се правят проекти, които са неустойчиви от социална, екологична гледна точка и средствата, които се инвестират – в енергийното обновяване, всъщност се вземат от други фондове за финансиране, които управлява ЕИБ. Трябва да се балансира една система, където така или иначе няма достатъчно новаторство и развитие. Като съдокладчик ще включа в текста такива изменения, за да може да се отразят идеите на всички парламентарни групи. E Благодаря. Мисля, че с това изчерпихме кръга от докладчици от отделните групи. Иска ли някой друг да вземе думата, да се обърне към докладчика? Не, тогава да чуем отново господин Кирцус. Благодаря. Мисля, че ние можем да стигнем до интересни компромиси. Разбира се, че ЕИП трябва да бъде банка за пример, както каза и госпожа Перес, те могат да подобрят това, което правят. Освен това, мисля, че би могло да бъде подобрено и географското разпределение на инвестициите, но разбира се, тук има трудности от практическо естество. В Гърция ние вече нямаме национална насърчителна банка, това води до трудности. ЕИБ предоставя частично финансиране, но ако гръцката банкова система не може да покрие останалата част от финансирането, ние няма как да финансираме целият проект. Аз разговарях по този въпрос с представители на ЕИБ. Знаете, че моята страна е изправена пред най-острите структурни економически проблеми. Ние отчаяно се нуждаем от нови инвестиции. Подкрепяме изпълнението на Парижското споразумение. Това е особено важно, като се има предвид, че САЩ навлизат в ерата на Трамп – трябва да се уточни какво ще означава Брексит е, за работата на ЕИБ, какви са нейните перспективи. Така или иначе съм убеден, че бих могъл да предложа и по задълбочен анализ. Най-важното е да се помага на малките и средни предприятия. Освен това, аз съм съгласен, че не всичко е наред, но все пак ми се струва, че ние трябва да бъдем конструктивни, що се отнася до критиката. Нека не забравяме, че в Европейския съюз има много по-големи проблеми от работата на ЕИБ. Много ви благодаря. Както каза и докладчика, това е доклад с много изменения. Вече срокът изтече на 6 януари ще гласуваме и след това влизаме в пленарна зала. Ако няма въпроси, 5-минутна почивка преди да преминем към следващата точка – економически диалог и размяна на мнения с Ерон Дейселблум, председател на Еврогрупата съвсем мъничка почивка от 5 минути.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 So dear colleagues, good morning. Уважаеми колеги, добро утро. Приветстваме с добре дошъл господин Ярун Дейселблум, председател на Еврогрупата. Добре дошъл в рамките на економическия диалог и размяната на мнения за изпълнението на препоръките към отделни страни. Ще обсъдим и неодавнашния пакет от законодателни мерки на Комисията за европейското полугодие. Идната седмица, седмица предстои важно заседание на Еврогрупата, посветено на тази тема. Някои от въпросите, свързани с този пакет, са много уместни за нашата комисия, като, например, небезизвестната препоръка за разширяване на фискалната позиция на еврозоната. Може да се спори по този въпрос, но според мен това предложение е много важна стъпка напред към установяването на обща за еврозоната фискална политика. Фискалната политика е основен елемент от политиката ни. Не бива да разчитаме прекомерно на паричната политика. Предстои да обсъдим и въпроса за Гърция. Ще говорим за втория преглед на програмата там, както и за мерките по отношение на дълга, които са изключително важни. Надявам се, че ще имаме ползотворна размяна на мнения. Давам ви думата. Благодаря, господин председател, уважаеми госпожи и господа депутати, госпожи и господа. Удоволствие е за пореден път да участвам в економическия диалог с комисията ви. В изложението си ще кажа няколко думи за економическото положение, ще се спра върху въпросите, по които работи Еврогрупата през изминалите месеци, както и върху предстоящите ни предизвикателства, за които говорихте и вие, господин председател. Есенната прогноза на комисията за 2016 и неодавна публикуваните данни потвърждават констатацията за постоянен, постоянно скромно економическо възстановяване. Окоръжаващо е, че еврозоната за четвърта поредна година ще отбележи растеж. Също така се наблюдават стабилно нарастване на заетостта, както и на реалните доходи. Покачва се също така и частното потребление. Не можем обаче да проявяваме самодоволство. Продължава да е висок процентът на безработица в някои страни от еврозоната, въпреки че в последно време спадна. Временните попътни ветрове, които подпомогнаха възстановяването, в момента отслабват. Няма сигурност и за бъдещото развитие на економиката. Затова сега възстановяването трябва да е в по-голяма степен самодостатъчно. За целта трябва да се съсредоточим върху инвестиции, стабилна бюджетна политика, структурни економически промени, както и реформа на финансовия сектор. Държавите членки определено имат интерес да продължат по пътя на реформите. На тях се пада и тази отговорност. Централизацията може да е част от действията ни, например под формата на банков съюз, но тя не е единственото решение. Координацията на политиките в еврозоната е необходима, тъй като така ще снижим до минимум отрицателните странични ефекти и ще увеличим максимално положителните такива. Еврогрупата във връзка с това обсъжда тематично растежа и работните места. Обсъждаме тези теми след препоръките към отделни държави членки. Целта на тези разисквания е да се ускорят реформите в държавите членки, да се повиши тяхната информираност чрез обмен на челен опит възнамерявам да усиля партньорския натиск, като преминем към хоризонтални, общи за всички държави критерии, например в областта на неплатежоспособността или пенсиите. Освен това, растежът трябва да е по-приобщаващ, за да могат всички да се възползват от усилията за реформи и възстановяването на економиката. Сега ще се спра върху добрите бюджетни политики. Усилията на държавите членки за консолидиране водят до осезаеми резултати. Бюджетните уведомления от 2015 година показват, че общият размер на бюджетния дефицит за еврозоната е 2,1%. За сравнение, преди 6 години той бе 6,2%. Очаква се този дефицит да спадне до 1,8% през тази година. Намалява и задлъжнялостта по държавните бюджети. Тя е достигнала 90,4%. Съгласно есенната прогноза, ще продължават да спадат стойностите по тези показатели. Тези данни обаче прикриват факта, че има разлики между държавите членки, че някои от тях трябва да положат по-големи усилия в името на устойчивостта на публичните си финанси и на по-голяма устойчивост на сътресения. Затова бюджетните правила трябва постоянно да се прилагат. Еврогрупата ще използва проектите на бюджетни планове на държавите членки. Ще им посветим отделна точка от дневния си ред – на заседанието си на 5 декември. Отбелязах си и препоръката на комисията за фискално разширяване в размер от 0,5% от БВП на еврозоната. Няколко думи за тази инициатива. Ако искаме всички да се ползваме с доверие, трябва да има съответствие между думите и делата ни. Бюджетните изисквания в препоръките към отделни държави се основават на пакта за стабилност и растеж. Договорихме се за тези препоръки в началото на тази година. Целта е те да бъдат отразени в проектите на бюджетни планове за 2017 година. Но това няма нищо общо с фискалното разширяване, което предлага комисията. Второ, много е важно отделните институции да поемат своята част от отговорността. На комисията се пада особено важна роля с оглед на изпълнението на договореностите по пакта за стабилност и растеж. Тези договорености имат за цел структурно балансиране на всички бюджети с течение на времето. Сега обсъждаме бюджетните стимули, а именно следва ли държавите да изразходват повече средства. Струва си да се изразходват повече бюджетни средства, например за изграждането на инфраструктура в някои държави. Комисията може да излезе с препоръки за бюджетното състояние на отделните страни, но те не са обвързващи. Държавите могат да вземат решение за това дали да използват допълнителен бюджетен капацитет. Няколко думи за Банковия съюз. Единият съвет за преструктуриране започна работа тази месец. Така бе тази година, извинете. Така бе допълнен единният надзорен механизъм, който действа вече от две години. Всички държави членки са транспонирали изцяло директивата за възстановяване и преструктуриране на банките, ратифицирали са и междуправителственото споразумение за единния фонд за преструктуриране. Споразуменията за механизма за кредитиране необходими за преходното финансиране по единния фонд за преструктуриране скоро ще бъдат подписани от всички участващи страни. Още не са го подписали четири държави. С подписването на това споразумение ще установим и обща резерва за фонда. Убеден съм, че един добре функциониращ банков съюз е основна предпоставка за безпрепятственото функциониране на паричния съюз. Представени са редица предложения за задълбочаването на економическия и паричен съюз. Едно от тях е до изграждането на банковия съюз. Това трябва да е наш основен приоритет, наред с съюза на капиталовите пазари трябва да продължим за намаляване на рисковете за депозитите, както и за повече равнопоставеност. Очаквам с законодателите да постигнат съгласие скоро по пакета, предложен от комисията за Европейската схема за гарантиране на депозитите. Накрая нека кажа няколко думи за Гърция. От последния ни економически диалог през месец февруари насам, Гърция постигна значителен напредък. Приключихме първия преглед на програмата за макроекономически корекции. В рамките на този преглед установихме, че Гърция е постигнала забележителен напредък при реформирането на редица области на политика. На срещата на Еврогрупата на 24 май сключихме нещо като рамково споразумение за евентуални мерки за стабилност на дълга. Тези мерки включват краткосрочни действия, по които вече почти сме приключили техническата работа. Тези действия могат да бъдат приложени от сега нататък до края на реализирането на програмата. Освен това сме предвидили допълнителни мерки за дълга в средносрочен и дългосрочен план, ако това е необходимо, до средата на 2018 година. Очакваме Гърция да продължи да проявява твърда ангажираност за постигането на целите по програмата. Така МВФ ще може отново да стане пълноправен участник – тече вторият преглед по програмата. Надявам се, че на срещата си през месец декември ще получим обратна връзка от компетентните органи и институциите. Надявам се, че до тогава ще бъде постигнато и междуведомствено споразумение, или че ще е вероятно скоро да бъде постигнато такова. Така Еврогрупата ще може да продължи разискванията си по необходимите краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки. Благодаря ви и с удоволствие ще отговоря на въпросите ви. Благодаря, господин Дейсълблум, за обстойното ви уводно изложение. Засегнахте редица важни въпроси. Сигурен съм, че колегите ще ви зададат допълнителни въпроси по тях. Препоръките по страни доведоха до отрицателно въздействие върху бюджетното състояние. Добър е въпросът за това дали те са приложими в, при настоящите условия, при които се осъществява паричната политика. Знаем, че препоръките на комисията така или иначе не са обвързващи. Естер Деланге. Uh, ще се изкажа на английски, мисля да се изкажа на холандски, но така или иначе предполагам като председател на Еврогрупата, че ще ми говорите на английски, затова и аз така ще говоря. Ще говоря за препоръките по държави, както и препоръките ви за фискална експанзия. Много ви благодаря, че казахте това, което казахте и слушах внимателно и нидерландския премьер, който каза по радиото, че този повик за експанзия е лош анализ. Той го каза по радиото, не е съгласен. Та, бат, е лош анализ от страна на московиси. Той говореше и от ваше име. Може ли да потвърдите, че е, наистина така мислите? A liberal между другото, един либерален източник в Съюза казва, че той най-вероятно си е харесал вашия пост. Европейския ви имам предвид, не националния ви пост. Няма да говоря за това обаче. Да, въпросът ми. Съгласни ли сте с този анализ, че не е било мъдро да се поиска фиска... фискална експанзия? Господин Московиси също каза, че по този начин Комисията иска да се отдръпне от статистическо агрегиране и иска да действа като финансов министр на еврозоната. Смятате ли, че това всъщност се случва и това е посоката, в която трябва да се върви? И още един въпрос за ЕДИС. Знам, че се борите за все повече стъпки в тази посока. Смятате ли, че пакета за намаляване на риска, който бе предложен, е достатъчен и могат да се предприемат стъпки напред? Докъде ще стигнат, имайки предвид, че въпроси като суверения риск и експо, експозициите по националните дългове вече са разгледани. ЕДИС всъщност е европейската схема а, за депозити, за гарантиране на депозитите. Благодаря, не знаех, че ще започнете с този въпрос. Та, така, еврозоната няма министър на финансите. Има 19 министри на финансите, те се събират и заседават. Наричат се еврогрупа, когато заседават. Така че трябва да бъдем точни. Комисията има право да излезе с препоръки пред еврозоната. Става дума и за агрегираната фискална позиция и за други сега. Може да има спорове дали това всъщност е правилния съвет или подход, имайки предвид позицията ни в економическия цикъл, където външните празнини се затварят, няма да е добре е, да се стимулира фискална политика. Но това е економически дебат е, за това къде се намираме в цикъла, който се провежда като дебат в Еврогрупата. Сега има ли право комисия да го каже или не, не е дебат, който можем да водим. Сега според мен няма проблем да го кажат, но това, което винаги казвам и аз ги подкрепям, защото е много важно да имаме комисия, която стриктно следва пакта. Ако има конфликт между това да се спазва пакта и да се даде съвет по фискалната позиция, то тогава нещата се осложняват. А може би нещата са точно така, защото някой казва, че трябва да има експанзия на фискалната позиция, И държавите трябва да използват тази експанзия или разширяване, но ми се иска комисията да следва стрикно пакта. Това означава с времето постепенно да се стигне до средносрочните цели, а средносрочната цел е балансиран бюджет. Не сме достатъчно стабилни, бюджетите не са достатъчно силни все още, за да се откажем от този фискален път. Това е дебата, който тече в еврогрупата, като пример. Нидерландският премьер винаги говори от мое име, тъй като аз съм министр на финансите на Нидерландия. Но днес тук съм в качеството си на председател на еврогрупата. По втората тема споменахте Европейската схема за гарантиране на депозитите ЕДИС, както и общата пределна дата за възстановяване и преструяне на банките. Това е подхода в институтите в Европа. Има проблеми в банките с така нареченото легаси или наследство. Това обаче ме кара да съм оптимист. Това означава, че се справят с тези проблеми. Мисля, че цялостният пакет, който комисарят Домбровски изложи за намаляване на риска изглежда добре. Трябва да се обсъди в Екофин. Като нидерландски министр на финансите дори искам по-голяма амбициозност. Но това е важно. Като пакет трябва да се работи по намаляването на риска и на политическо ниво трябва да започнем а, дебати по ЕДИС и общия така наречен бекстоп. За економическата и финансова стабилност на паричния съюз е нужен банков съюз. Това е важна стъпка през последните години, на основна Основана идея в европейското сътрудничество и то трябва да се превърне в неизменна част от Съюза. В Европа често изграждаме нови структури, нови институции и след това не довършваме проекта до следващата криза. И при следващата криза установяваме, че институцията не е достатъчно силна. Нека да я укрепим, нека да я завършим. Thank you. Thank you. Uh, course, no... Благодаря. Имаме горна стойност, но нямаме долна. Когато има излишък в бюджета, това е ясно. Няма долна пределна стойност, но има горна пределна стойност. И не става ясно какво се случва в обратния случай. Перванш Берес. Благодаря, господин председател. Вие казвате, че е важно да приключим проекта, с който сме ангажирани. Според мен е не по-малко важно да го приключим в един разумен избит срок. В противен случай много ще се забавим. Каза се, че има известен конфликт между пакта за стабилност и агрегатните данни за еврозоната, що се отнася до бюджета и фискалната политика. Според вас, може би държавите членки не бива да водят експанзивна бюджетна политика. Препоръките на комисията не се изпълняват 100%, в държавите членки. Някои от тях увеличават бюджетните си разходи. Вторият ми въпрос е свързан с положението в Гърция. Знаем дебатите на експертите, анализа на МВФ. Втория план, по който се работи, е много важен. Но нека ви попитам как ще се възстанови доверието, за да има отново растеж – и инвестиции в тази страна. Не смятате ли, че се чака ясен знак по отношение на дълга? Нещо, което е много необходимо на страната, за да има доверие в нея. Благодаря ви. Първо, за по-голяма възможност за разширяване на разходната част на бюджета. Има държави членки, които са отвъд тази пределна стойност и по пакта те имат възможност, свободата да харчат повече. Няма да споменавам имена, но често има такива причини, примерно за инфраструктура, за образователни системи, за бъдещ капацитета за растеж. И това са държави, които се намират е, в добра финансова позиция. Това не означава, разбира се, че в бъдеще това ще остане така, така че трябва да се гледа напред. Ако това не ни харесва, трябва да променим пакта. Но пактът е, всъщност говори за пределна долна стойност, преходна стойност, която да се повиши а, е, към N, а, МТО или, между, или средносрочната цел – Имаме обща рамка и след това има дискусия за това какво е необходимо за фискална експансия или разширяване. Но системата сега е различна. Економически нещата са различни в отделните държави, какво е необходимо и до каква степен е необходимо и така нататък. Това трябва да се вземе предвид. И мисля, че комисията е тази, която трябва да го вземе предвид от по-формална гледна точка. Тяхната позиция, тяхната отговорност, възможността им за въздействие в държавите членки е по-различна, когато си под тази междинна цел и когато си над нея. Така е, съгласна, съгласен съм с вас. Да, има такава препоръка. Ще обсъдим в Еврогрупата, ще видим дали има смисъл и как министрите ще реагират. А са министри, които, или поне министрите, които смятат, че това ги засяга. Е, да, комисията повдигна този въпрос. Това е безспорно, но тя трябва да погледне е, какви са правомощите в различните теми. По въпроса за Гърция. Доверието е изключително важно там. Устойчивостта на задлъжността е основен фактор. Ако няма възможност Гърция, бизнеса, цялата държава да понесе това бреме в бъдеще, това ще попречи на инвестициите в бъдеще, както и на разходването на средства. Гърция трябва да може да управлява гър, а, своя дълг. Предприехме вече доста мерки в края на 2012 година и искаме още повече да поемем на заседанието на Еврогрупата през а, май. Ще се излезе на 5 декември с едно становище за това какво можем да направим повече. Ние можем да направим повече в края на програмата, но винаги има такова условие, да се поеме задължение и от двете страни. Казвам го и на членовете на Еврогрупата. Трябва да има ясно поето задължение от страна на кредиторите, че те ще подкрепят Гърция за да може Гърция да посрещне задълженията си. Трябва да се поеме ясно задължение от гръцкото правителство, че няма да изпуснат юздите отново и че ще продължат да из... доизграждат силни институции, силна економика за Гърция. И двата елемента са много необходими, за да се из... доизгради това доверие. Благодаря. Thank you. Uh, Joachim Starbati. Благодаря. Господин Старбат, господин председател, казахте, че полека-лека економиката отбелязва растеж, че положението с бюджета се е подобрило, но че не е стабилно. Заявихте също така, че Гърция е отбелязала напредък по пътя на реформите. Вече от години слушам всичко това. Факт е, че еврозоната отбелязва вече от много години изключително нисък растеж. Проблемът се крие в еврото. Бюджетният излишък на Германия между 2000 и 2016 година се удеветури Процентът на безработицата у нас е най-низкият от години насам. Прекалено нисък е обменният курс на еврото. Това е проблема. Това е политика, според Кейнс, в ущърп на всички останали. Онова, което се предприема в момента обаче, се предприема умишлено. Имам предвид мерките в рамките на еврозоната. Твърдите, че положението може да се подобри, ако спадне конкурентоспособността на Германия, т.е. ако тя допусне унези грешки, които допуснаха държавите, изпаднали в момента в затруднения. Смятате, че така ще възстановим равновесието в еврозоната. Мислите ли, че парламентът ще вземе решение за мерки на вътрешно ниво, с които да се окаже отрицателно въздействие върху конкурентоспособността и растежа в Германия? Смятате ли, че така ще се възстанови равновесието в еврозоната и че ще дадем стимул за растеж на някои държави? Благодаря ви. Първо нека кажа, че не само в Европа, а и по света – има тенденция фактите да се пренебрегват, когато не ни харесват. Фактите са, че за четвърта поредна година растежът в еврозоната се подобрява. Доста от държавите отбелязват убедителен растеж, но има и трудности – Имаме среден растеж от 1,6%, но според мен той е по-висок и ще бъде по-висок тази година. Дефицитът ще падне под 2% средно за еврозоната. Това са фактите. И не ги изтъквам, а, за да се самоизтъквам. Не, това са фактите. Вие казвате, че имаме най-низкия растеж в света. Това е абсолютно невярно. Не знам защо го казвате. Много впечатляващо и е, като се каже, но просто не е вярно. Може би вие го казвате, за да може след това да кажете всичко това е заради еврото и като Штиглиц да хвърлите всички проблеми на страните от еврозоната върху еврото, но това просто не е правилен анализ. Наистина, ние бяхме засегнати от много сериозни отраслови кризи, но работата на нашите банки продължава и ние вървим по правилния път. Ако искате, упреквайте еврото, но не бих казал, че паричната стабилност преди еврото е била прекрасна. и Явно бързо забравяме. Дали Германия по този начин губи конкурентност? Разбира се, че не. Еврото не е някаква затворена система, в която един печели за сметка на другия – Германската индустрия така или иначе изнася доста голям обем извън еврозоната. Мисля, че заедно можем да увеличим нашата конкурентност, но това е текущ процес, труден процес, тъй като ние преживяхме една много голяма криза. Така или иначе, нека се придържаме към фактите. Има причини за оптимизъм и мисля, че има постепенно възстановяване. Всъщност годините, през които Германия е над 3%, едва ли много са засегнали нейната конкурентност. Наистина, реформата беше трудна, но трябва да имаме предвид и статистиката през един по-дълъг период от време. Кора Ван Дойхорзен. Аз също ще говоря на английски, Ерун, тъй като и ти ще ми отговориш на английски. Имам въпрос, свързан с изявлението на Комисията за допълнителни инвестиции от 0,5% в държави като Люксембург, Холандия и Германия, тъй като те имат допълнителен капацитет. Но Холандската статистическа агенция изчисли, че ако се използва максимално обема на фискалното пространство, не можем да стигнем изобщо до тези 50 милиарда, за които говори комисията. Какво е вашето заключение? Смятате ли, че комисията се изхвърля с тези допълнителни 50 милиарда. И на второ място германския финансов министр Шойгле заяви, че фискалните норми трябва да се налагат от една по-независима агенция, в която няма конфликт на интереси. Комисията Напоследък не прилага нормите на пакта за стабилност и растеж. Интересуваме, вие бихте ли поели ролята на една агенция, която да следи за изпълнението на нормите. Благодаря. По първата тема, дали комисията е прекалила, ще ви напомня какво казах по-рано днес. Имаме фискалната траектория на пакта от една страна и от друга страна капацитета между двата фактора съществува известно напрежение, но ние трябва да имаме предвид и отговорностите на комисията. На първо място комисията трябва да поддържа пакта. Това е правната рамка, която всъщност организира еврозоната. Аз съм католик, освен това не съм убедения холандски калвинист, който очаквате да видите. Трябва да помислим как може да има доверие в пакта. Много е лесно в по-добрите времена да се отклоняваме към него, а когато времената са лоши, да сме по-строги според мен е необходимо еврозоната да се поддържа в едно стабилно състояние. А по въпроса за независимата агенция ще ви напомня доклада на петимата председатели. Там призоваваме за един независим фискален Европейски съвет, който да разглежда доколко националните бюджети изпълняват пакта. И комисията, възоснова на тази обективна оценка, да може да изпълни своята задача, а именно да наложи изпълнението на нормите при липса на съответствие. Това е подхода на доклада на петимата председатели и аз го подкрепям. Фискалния съвет вече е създаден, ръководи се от комисията, има някои въпроси за неговата независимост, но ние приветствахме, ще приветстваме всъщност за първи път председателя на този съвет в Еврогрупата през декември. Надявам се да са го поканили вече. Uh, Roberto, I have uh, just a uh, small yes. other question. There's still some time. Okay, very shortly. И още един въпрос. Господин Джорджи от Елстат говори в групата по финансова помощ мината седмица. Той обясни грешките с статистиката. Вие имате ли пълно доверие на статистиката за Гърция? Това беше председателя на Евростат, пояснява председателят. Мисля, че трябва да се внимава, когато питате един политик дали вярва на статистиката. Каквото и да кажа, ще се отрази на независимостта работата на нашите статистически агенции. Не мисля, че аз съм този, който трябва да дава мнение. Агенциите, които съставят статистиката, могат да отговорят. Каквото и да ви кажа за статистиката в Холандия, добро или лошо, вие няма да ми повярвате, защото ще кажете, ама вие сте политик. Не мисля, че политиките трябва да отговарят за статистиката. Необходимо е да можем да разчитаме на тези данни в Европа, но най-вече да се водим от фактите. Благодаря ви, Димитриус Пападимулис. Благодаря, господин председател. Господин Дейселблум ще говоря гръцки. Моля, използвайте слушаките. На първо място искам да се обърна към колегата, който зададе въпрос, че около преди една седмица господин Махе, председателят на Евростат, говори за качеството на статистическите данни за публичния сектор в Гърция по настоящем. Според него има съществен напредък в сравнение с миналото. избягват се злоупотребите от преди, въпреки някои структурни слабости, присъщи на всички статистически системи, но не и от политическо естество. Така че няма какво да обсъждаме темата. Господин Дейселблум, добре дошъл в нашата комисия. Аз внимателно изслушах положителните ви коментари за Гърция. Вие говорихте за напредъка през февруари, за мерките предприяти, така че да има по-голямо доверие. И се надявате, че до 5 декември ще имаме и споразумението важно за бизнеса. Нека ви напомня мита за Сизив и направените жертви от гърците. Господин Драги говореше, че е набрана скорост, която не бива да се губи, че трябва да се възползваме, да няма повече закъснения. Така че въпросът ми е какво очаквате от заседанието на Еврогрупата на 5 декември, когато всъщност завършва изпълнението на втората група задължения по облегчаването на дълга. МВФ призовават за драстични мерки по облегчаване на дълга. Също така настояват за по-нисък първичен излишък – за Гърция, за да има устойчив растеж. Какви стъпки ще предприемете в еврогрупата, за да се постигне споразумение с МВФ? Благодаря ви. На 5 декември ще изслушаме институциите и се надявам да стигнем наистина по това споразумение от втория кръг. То засяга пазара на труда. Много е важно да стъпим на здрава основа и да проведем добър дебат. На второ място трябва да обсъдим някои от елементите, нерешени от предишни споразумения, като първичен излишък 3,5% до 2018 година. Тук Гърция се движи добре. Друг въпрос е фискалната траектория. Според МВФ не можем да очакваме от Гърция да изпълнява настоящите нива много дълго време, но ние се водим от пакта и от нормите за излишък по този пакт. Не може Гърция да бъде освободена от изискванията на пакта за стабилност и растеж, така че ще трябва да стигнем до някакво реалистично решение – Казвам реалистично, тъй като според мен МВФ до някъде са прави. Първичен излишък от 3,5 доста дълго време е една огромна задача и ние трябва да сме реалисти. Освен това, трябва да видим какво означава точно устойчивия дълг. Вече казах, че ИСМ ще ни уведомят какво може да се направи, какви са възможните разходи, До 2018 година сме предвидили и допълнителни мерки, като МВФ попита какъв е ангажимента с изпълнението на всички тях – Ние още през май се съгласихме да говорим пред борда преди края на годината. Работим конструктивно и, както казах, това не бива да се губи. Работим добре с Марио Драги. Стъпка по стъпка, такъв е и моят стил да се напредва постепенно. Свен Гиголд. Още веднъж добре дошъл. Аз съм напълно съгласен с вас, че няма защо да опрекваме еврото за бавния растеж. Всъщност ни липсва една последователна економическа политика за еврозоната, която да върви ръка за ръка с едината валута. Всички тези приказки за огромен успех трябва да се сравнят с политиката на ЕЦБ и политиката за лихвите, нещо, което вече застрашава нашите пенсионни системи, холандската пенсионна система и реалната економика, включително и банките. Няма обща финансова политика. Добре е, че сега комисията прави следващата стъпка с общата фискална позиция. Ние ви попитахме, ще подкрепите ли, но от вашите думи това не стана ясно. На второ място, може би холандското правителство би могло да направи нещо, за да има последователна фискална политика в еврозоната. Би трябвало да се спре данъчната конкуренция в Европа. На 18 ноември ви изпратихте писмо до Холандския парламент за отлагане с 5 години на директивата за данъчно избягване. И всъщност холандците дори свалиха корпоративния данък. Не се прилага и решението за патентната котия трябваше да се прилага от 30 юни, но сега планирате да се прилага от до година. Какво ще направи Еврогрупата, а, за да накара холандския финансов министр да отговаря? Първия ви въпрос – какво мисля аз за фискалната позиция за еврозоната? Някои държави и членки имат известна фискална свобода и могат да използват това, за да инвестират разумно. Но националните правителства са тези, които трябва да решат как и до каква степен да го направят. С течение на времето все повече държави ще се окажат в същата позиция. Те ще трябва да погледнат напред и да обсъждат как да инвестират, а не да мислят как да решават кризата. И това е прекрасно. По данъчната политика съжалявам, че сте толкова разочарован. Като председател на Екофин знам, че се опитваме всячески да постигнем повече. Според вас не сме постигнали достатъчно но според мен е направена много важна крачка. Втората част от споразумението ще бъде обсъждана през декември и мисля, че в Екофин ще стигнем до съгласие. А за холандското правителство, както всички останали, те си имат своите интереси дано ще прилагате или наистина тази директива 5 години по-късно? Нещо, което написахте до холандското правителство. Това, което казвате тук е различно от това, което казвате на холандските си колеги. През декември искам да стигнем до съгласие. И прилагането на тези мерки, които се отнасят до разминаване с мерките в трети страни, ще се прилагат. Като холандски министр обаче аз ще поискам повече време, така както и други държави членки искат време или преходни периоди по други елементи. Понякога ви трябва малко повече време. Да, но това е 5 годишно закъснение, което означава, че вие ще продължите да преструктурирате печалбата на транснационалните компании. Няма транснационална компания, която 5 години да си преструктурира печалбата. Вие сте финансов министр, трябва да отговорите. Да, така е. Непрекъснато ме питат. Аз не говоря против вас лично, в лично качество, а като министър. Разбира се, като холандски финансов министр, аз ще следя за изпълнението, ще видя какво ще е решението през декември, но ми се струва, че е много по-важно по всички данъчни въпроси да се постигне напредък. За това съм се борил, сигурно вие ще ме критикувате, знам и отношението ви към Холандия, но ще постигнем напредък. СПД е Бетрикс фон Дорх Уважаеми господин Дейсълблум, публичните финанси на еврозоната продължават да са в много тежко състояние. Дефицитът в еврозоната следва да спадне от 1,8% тази година на 1,5% идната година. Това звучи по-добре, отколкото всъщност е нарастват. Дефицитът нараства и задлъжнялостта. Има връзка между дефицита и задлъжнялостта. Те са като скачени съдове. Пактът за стабилност и растеж има за цел запазване на стабилността на задлъжнялостта на отделни държави определени държави могат да достигнат до задлъжнялост в 63% от БВП, но тя трябва да бъде компенсирана от растеж от 5%. Само така може да се постигне равновесие между задлъжнялостта и БВП. Ако задлъжнялостта нарастне с 5%, например, то и БВП трябва да нарастне с 5%. Тук се корени настоящия проблем на еврозоната – Задължнялостта бе 91,6% от БВП, на което не съответстваше обаче нарастването му. Нарастването на БВП трябва да нараства със същия темп, с който нараства и задлъжнялостта. Това обаче не е така. Данните от месец април 2015 година, данни на ЕЦБ, показват, цитирам, че потенциалният процент на растеж ще бъде под 1% за еврозоната. Потенциалният ни растеж е под 1%. С други думи, еврозоната е в жалко състояние. В краткосрочен план положението дори може допълнително да се влуши. Външни економически фактори, например, като положението на италианските банки, политически фактори, като предстоящия в Италия референдум също могат да се отразят върху економическото ни състояние. Не би ли ви се искало в момента да заемате друга длъжност? Um, again, topic, uh, of, uh... Тук отново става дума за необходимостта да анализираме фактите. Вероятно потенциалният процент на растежа в еврозоната никога няма да достигне 1%. Това твърдите вие, но по-настоящем растежът ни е 1,6%. В немалко държави то е над 3%, в други държави е 2%, в редица държави растежът е около 1%. Във всички тези страни стойността на растежа е над стойността, която цитирахте вие. Какво означава това, че дефицитът бързо спада? Най-малко държави ще постигнат средносрочните си цели през едните две години. Най-малко държави ще могат и да инвестират повече. Това означава, че порочният кръг, в който влязохме след много тежката финансова криза, ще се промени има кризи с бюджетните баланси. Когато кризите с тези баланси са тежки, е необходимо доста време, за да се справи човек с дефицита и дълга и да може да отбелязва растеж. Тук няма бързи решения. Можем с течение на времето да стабилизираме финансовия сектор, така че да не свръхзадлъжняват държавите, както стана в миналото. Можем да направим економик доставките си по-конкурентоспособни, можем да предвидим и по-голям бюджетен капацитет за справяне с евентуални сътресения. Всички тези решения са възможни. Няма еднозначно решение. Задлъжнялостта, както в номинално изражение, така и като процент от БВП, трябва да започне да спада. Именно на това сме свидетели в момента. Председателят благодаря. Препоръчвам ви да се запознаете с член 126.2 точка 2, буква Б. Тук много точно са разписани правилата за дефицита, за които говори господин Дейселблум. Господин Ханеманс. Благодаря, господин председател. Какво имахте предвид в две интервюта, които дадохте миналата седмица? Едно за един телевизионен канал и едно за вестник. В интервюто за телевизионния канал казахте, че холандското правителство в най-тежкия момент на кризата в еврозоната е обмисляло и сценарий, при който еврото би могло да се срине. Живеем в демокрация. Затова, според мен, би било добре да ни кажете какъв е бил сценарият, планиран от холандското правителство. Планирахте да се върнете към националната си валута ли? Освен това, на какви документи се основавахте при подготвянето на един евентуален такъв сценарий? В другото интервю пък дадохте качествена оценка на функцията си. Сравнихте италианската лира с германската марка и холандския гулден. Подобни сравнения според мен са логични. Но вие сте председател на Еврогрупата. Според мен не би следвало да излизате с подобни твърдения. Ако ще прилагаме единен строг модел за стабилизиране на еврото, то не би трябвало да говорите за модели, други модели, оприличавайки ги на национални валути. Благодаря ви, че четете всички интервюта, които давам. Казвате, че това ви е работата ли? Много би ми се искало тогава да съм на ваше място. Първия цитат от интервю, което съм дал за телевизионния канал РТЛ. Не мисля, че тогава съм казал, че еврото няма да оцелее. Тогава бях министър на финансите. Заявил сте, че правителството се е подготвило за възможно най-песимистичния сценарий. Тогава се намирахме в най-тежкия момент на еврокризата. Тогава холандския кабинет постоянно твърдеше, че иска да запази еврото като единна валута. Но какво би се случило, ако системата не сработи. Вие говорихте за един такъв сценарий в своето интервю. Може би трябва да се обърнете към телевизионния канал, за да коригира онова, което е записал. Трябва да опазим еврото, да подсилим постигнатото до тук, вместо да обсъждаме изказвания, които вероятно съм направил в миналото в най-тежкия момент на еврокризата. Сигурен съм, немалко правителства са си задавали въпроса какви ще бъдат последиците от тази криза, какво следва да предприемат. Но нито предходното холандско правителство, нито настоящото някога са обмисляли сценарии на крах на еврото. Това е едно много старо интервю, интервюто, което цитирахте. Не знам с колко още подобни цитата ще излезете. По другия ви цитат, когато говорих за еврото, изтъкнах необходимостта от една силна, надежна, ползваща се с доверие валута. В този контекст цитирах и бившите национални валути. Не съм казвал, че еврозоната трябва да приложи модела, който е следвала германската марка или който е следвал холандският гулден. Говорих за един общ модел – който отчасти се основава на фискална стабилност, отчасти на общоевропейски национални мерки за справяне с макроекономическите дисбаланси, отчасти на създаването на обща парична позиция. Това е модела, който следваме. Лудек Нидермайер. Благодаря, господин председател. Ще се спра върху един елемент от работната ви програма и по-точно върху международното измерение. То също се обсъжда от Еврогрупата. Във връзка с това имам няколко въпроса. Какви са външните рискове за еврозоната според вас и за економическото развитие на Европейския съюз? Второ, в каква степен според вас по-категоричната позиция спрямо американската администрация за ТТИП и за Китай може да изиграе своята роля? Трето, каква е ролята на Китай за намаляването на свръхкапацитета? какъв е вероятният риск от използването на държавната помощ и от евентуални валутни манипулации. Следващият ми въпрос е свързан с данъчното облагане. Малко бях разочарован от онова, което според вас е необходимо, за да се постигне в тази област? Предвидили сте срок за реализиране от 5 години. Според мен така няма да може да се постигне напредък. Разговаряли ли сте на заседанията на Еврогрупата за пакета за общата консолидирана корпоративна данъчна основа? За да няма недоразумения, нека уточня, че Еврогрупата не е обсъждала данъчната политика или данъчното законодателство, да не говорим за вземането на решения. Тези области спадат изцяло към правомощията на ЕКОФИН и ще бъдат обсъдени на идните му заседания. По въпроса за външните рискове, Продължаваме да сме изправени пред немалко такива рискове, но бих бил по-голям оптимист във връзка с Китай, като се имат предвид последните 2-3 години. Китай продължава по пътя на реформите, въпреки че все още има свръхкапацитет в редица економически отрасли там. Той трябва да бъде намален. Според мен еврозоната трябва да реагира, да защити економическите си интереси в тези економически отрасли. Като цяло обаче бих бил по-оптимистично настроен по отношение на Китай. Мисля, че до момента Китай се справяше добре. Новата американска администрация продължава да е свързана с много въпросителни. Мисля, че ще се стигне до задънена улица по време на преговорите по ТИТИП. Въпреки това, според мен, имаме потенциал за задълбочаване на търговските си взаимоотношения с САЩ. Можем да пропуснем сега възможността за това, но ще подновим работа колкото се може по-скоро. Благодаря, Пол Танк. Благодаря, господин председател. Ще се спра върху един от въпросите, по които трябва да има повече яснота в края на този месец. Става дума за работата на Базълския комитет. Един от нерешените въпроси е използването на подходи, основани на вътрешни модели – това може да доведе до манипулиране на моделите. Съотношението на активите, отчитащи свързания с тях риск, спрямо общия размер на активите, значително намаля през изминалите месеци. Задачата на Базълския комитет е подобни модели да не бъдат манипулирани. Някои се опасяват, че няма да има значително увеличаване на изискванията за собствен капитал. Други се опасяват, че господин Домбровски няма да следва решенията взети от Базълския комитет, че те няма да прераснат в европейско законодателство. Какво е вашето мнение за манипулирането на моделите, основаващи се на вътрешни показатели? Вие поне за холандските банки одобрихте предложението за по-високо съотношение привлечен собствен капитал. Мисля, че за европейския банков сектор е от особено значение както преките му клиенти, така и инвеститорите да могат да се доверят на профила на риска, изготвен от банките. За целта са ни необходими ясни разпоредби и стандарти. Продължават разискванията за използването на вътрешни модели. Аз не съм против използването на такива модели. Американците настояват за това да се отървем от тях. Според европейските подобни модели биха могли да бъдат полезни. Аз бих се съгласил по-скоро с европейците, но трябва в по-голяма степен да се гарантира качеството на тези модели. За целта трябва да има горна грани, долна граница, извинете, за претеглянето на риска. Не защото американците искат това от нас, а защото е в наш интерес да няма каквито и да било съмнение за качеството на оценката на риска, на която се основават вътрешните модели. Надзорните ни органи трябва да са в състояние да направят оценка на качеството на тези модели. Разбира се, има много спорове във връзка с тези разпоредби. Няма нищо лошо в това. Особено важно е, ако искаме Европейския банков сектор да се ползва с доверие, винаги да се придържаме колкото се може повече до новите базелски стандарти. Отклоняването от тези стандарти би следвало да е по изключение. Продължава процесът на ниво базелски комитет. Трябва да намерим пресечни точки – така ще има възможност за използването на вътрешни модели, но при спазването на високи стандарти, така че всички да са сигурни, че могат да се доверят на оценките на риска. Вие сте за това съотношението собствен привлечен капитал на банките да е по-високо. Имам предвид не само холандските, но и други банки. Съдейки по изказването ви, оставам с впечатлението, че би ви се искало да има и долни прагове за риска. Подобни долни прагове може да са от полза. Те ще гарантират надежността на оценките на риска. А що се отнася до съотношението собствен привлечен капитал, към момента Общоевропейската стойност е 3%, но това не е общо приложим стандарт за капитала. Продължават разискванията по този въпрос. А що се отнася до много големите институции, такива, които са от значение за цялата система, аз съм привърженик на идеята за по-висока от 3% стойност. Някои твърдят, че така ще се постави бариера пред кредитирането от страна на банките, но опитът в Холандия показва точно обратното. Там се повиши финансирането за банките. Факта, че те разполагат с повече собствен капитал, гарантира и повече доверие от страна на инвеститорите. Така инвеститорите знаят, че банката е силна, надежна и че може да се справи с евентуални проблеми. Няма да ви занимавам с техническите подробности. Трябва да се постигне равновесие между модела, основаващ се на задлъжнялостта и модела, основаващ се на активи, е, претеглящи свързания с тях риск. Ще видим докъде ще стигнем we voted our resolution, and we are going to work on the leverage ratio in the framework and new CRR-CRD revision proposal. That's... Ще продължим да работим по задължнялостта и при преразглеждането на директивата за капиталовите изисквания, както и на регламента. Господин Хейс, нека благодаря на вас и на екипа ви за работата ви чийто резултат приехме в парламента миналата седмица. Преди малко казахте, че сте католик. И аз съм католик, знаем колко е важно да се положи обед за мълчание в политиката. Като че ли сме положили обед за мълчание по въпроса за Брексит. Би ми се искало да чуя какво мислите вие по въпроса. Знаете колко е важен той за моята и за вашата страна. Изказвам се не непременно в качеството си на депутат от Ирландия. Финансовите пазари в голяма степен са взаимосвързани. Капиталовите пазари в Обединеното кралство са важни за Европейския съюз. Има известна загриженост във връзка с външните сътресения. Затова трябва да се запитаме и как функционират финансовите пазари. Сега са ни необходими по-интегрирани, по-силни пазари – Та във връзка с това, какво е вашето мнение за евентуалните последици от Брексит? Какво е вашето мнение в качеството ви на председател на Еврогрупата? Наскоро германският заместник министър на финансите каза нещо много интересно. Каза, че ако останалите 27 държави членки искат да установят отношения с Обединеното кралство в бъдеще, то Обединеното кралство трябва да приеме цялата законодателна рамка на Европейския съюз за финансовите услуги. Ако в бъдеще искаме да имаме отношение с Обединеното кралство в финансовия сектор, то то трябва да възприеме правилата, действащи в останалите 27 държави членки. Какво е вашето мнение по този въпрос, по въпроса за финансовите услуги? Да оставим въпроса за свободното придвижване на страна. Освен това, мислите ли, че може да има отрицателни последици за публичните финанси на еврозоната? Отрицателни последици от Брексит? Казахте, че растежът в еврозоната е между 1,6 и 1,7%. Тази стойност е много по-висока от стойността през изминалите години. Но какви може да са последиците от Брексит за публичните финанси в еврозоната? Благодаря. В никакъв случай не съм положил обед за мълчание по въпроса за Брексит. За това се и радвам, че ми зададохте този въпрос. Мисля, че По-добрият вариант за сектора на финансовите услуги би било приемане от страна на Обединеното кралство на всички наши разпоредби и изисквания. Обединеното кралство е извън банковия съюз, което му дава известни възможности да се отклонява от стандартите за банковия сектор. Би трябвало обаче той изцяло да възприеме нашите правила и разпоредби Вероятно е британците да възприемат всичко това, да го претворят национално законодателство. Въпросът е какво ще се случи от там нататък. Не можем да допуснем трета страна да се ползва с пълни права по системата на издаване на единен банков паспорт. Едновременно с това обаче да се отклонява от други наши разпоредби, например в областта на защитата на потребителите и други области – Обединеното кралство по отношение на пазарите на финансови услуги, като че възнамерява да възприеме модела на Норвегия. Не можем обаче да позволим на преместването на центъра на финансовите услуги на Европейския съюз извън територията на съюза. Не можем да допуснем в този център да има отклоняване от нашите правила и стандарти. Аз съм голям почитател на британците. Холандия и Ирландия са първи, съответно първият и вторият по големина търговски партньор на страната. Въпреки това нямаме альтернативи на пълното възприемане от тяхна страна на нашите правила. Ще има ли економически последици? Да, дори самият факт, че сега няма яснота за бъдещите ни отношения с страната, ще се отрази върху економиката ни. Ще се отрази най-вече върху британската економика, тъй като стопанските субекти там трябва да вземат решения за следващите няколко години, а в момента нямат сигурност за бъдещето. Затова според мен ще трябва да преосмислите инвестициите си. Никак не ме радва факта, че през идните години със сигурност ще има отрицателни последици за лондонското сити и за британската економика като цяло. Трябва да сведем до минимум това неблагоприятно въздействие. Не е в наш интерес да вредим на британската економика, нито пък е в наш интерес да вредим на нашата економика. Трябва да сведем до минимум този отрицателен ефект. Никак не ни предстоят леки времена. Това въжи с особена сила за Обединеното кралство. Господин Перейра. Um, Благодаря. Нека да се върна съобщението на комисията към положителна фискална позиция за еврозоната – Еврогрупата ще проведе дебат по това съобщение на комисията. Разбирам също, че говорите за това, че отвъд пакта за стабилност и растеж, държавите членки са тези, пък и комисията го признава, че това е незадължителна препоръка. Говорихме за напрежение между пакта за стабилност и държавите членки и за това, че комисията трябва да прилага пакта, независимо от това напрежение. Основният въпрос обаче сега е следният. Тук не говорим за прилагането на пакта за стабилност, тъй като Европейската комисия не призовава за не спазване на пакта за стабилност и растеж. Дебатът е за това правилна или неправилна е фискалната политика. Европейската комисия поставя под въпрос фискалната политика на еврозоната. Комисията казва, в светлината на последните економически и бюджетни данни, пълно изпълнение на фискалните изисквания, които се съдържат в препоръките по държави на съвета, издадени през юли, би довело до рестриктивна фискална позиция за зоната през 2017 и 2018, като в същото време економическото положение води до заключение, че е нужна експанзия или разширяване. Препоръките по държави изискват рестриктивна фискална позиция, а економическото положение изисква обратното. Европейската комисия всъщност поставя под въпрос фискалната политика на еврозоната. Съгласен съм с вас, когато казвате, че трябва да се слуша от държавите членки, но има оценка, която трябва да се направи като от еврогрупата като цяло и не може да не отговорите на въпроса дали сте съгласен или не с, нужда, с нуждата за експансия, от експансия. I think that, um, Основният въпрос е, че в тези държави, където има възможност да се инвестира, е, дори има и причини за инвестиции, празнината при производството спада, т.е. има растеж и стигат до почти пълна заетост. В други държави има висока незаетост и проблеми с производството, там няма фискални възможности за инвестиции. Това са различни позиции в економическия цикъл. И не виждам отговор тук в изложението на комисията. И за това идеята за фискалната позиция на цялата еврозона е много сложна. Говорите за меко експанзионна позиция. Как обаче да го направим като цяло, като еврозона? Комисията не дава отговор на този въпрос. Thank you. Том Ванден Кандерларе. Благодаря. Следващия колега. Um, good morning. Благодаря. В документа, който бе подготвен за този диалог, Учените казват, че тематичните дискусии в еврогрупата са неефективни, нито при прилагане на препоръките, нито при следване на реформите в държавите членки. Съгласни ли сте с това изказване от доклада и как можем да подобрим това? Освен това, в през април Еврогрупата проведе тематична дискусия за необслужваните заеми. Доведе ли това до подобрения в държавите членки? И харесва ли ви идеята на а, Европейската комисия да се излезе с директива? I missed the beginning. Не разбрах началото. Цитирахте някакъв а, документ. Да, това е документ, изготвен от Ендерлайн и Хас. Той ни бе предоставен като информация при подготовка за настоящото заседание. В него се казва, че тематичните ви заседания са неефикасни. Не съм запознат с документа. Не знам дори, че е имало оценка на тематичните ни заседания. Ще прочета документа. Не съм съгласен. Интересен е въпроса с необслужваните кредити в еврозоната. Да, има там отговорност на държавите членки, на отделните институции, на банките, на надзорниците, на ЕЦБ, на Европейската комисия. Имахме няколко дискусии в Еврогрупата, които събират тези елементи. Имахме дискусия с Даниел Нуиз от ССМ, т.е. надзорника на банките. Те направиха проучване. Говориха точно за това как да се преструктурират банките, как да компенсират загубите, как да а, решат въпросите с НПЛ. Говорихме с националните законодатели, свързани по рамките за неплатежоспособност. Както знаете, тези рамки са различни в отделните държави членки, що се отнася и до техните резултатност. И постигнахме минимални стандарти или изисквания за, например, процедурата за несъстоятелност. В някои държави това отнема година, година и половина, в други 7 години. Това са въпроси, които трябва да се обсъдят на национално ниво. Излезе се също с едно предложение за хармонизиране на тези рамки за неплатежоспособност или да се създаде европейска рамка. И точно това се направи в тази рамка за преструктуриране. Така ще може да се стигне до разрешаване на споровете извън съд. Факт е, че в групата говори с всички тези институции, създаде нова динамика. И някои казаха да не говорим повече за неплатежоспособност, няма да стигне до никъде. Аз не мисля така. Мисля, че е много важно да се стигне до такава дино, динамика а, и инвестиции в еврозоната. За инвеститорите е много важно а, да са запознати с рамката за неплатежоспособност, дали е бързо разрешаването на такива дела, дали може бързо да си върнат парите, ако има объркване. Така че по всички тези въпроси комисията, националните регулатори са поели инициатива. И мисля, че това показва, че подхода ни работи. Алфред Санд, благодаря. Следните години Европейския съюз иска да преодолее економическата пропаст между севера и юга, но не успява. Други държави, на север, например, няма безработица, в южни държави пък има огромна безработица, провал на социалната държава, все по-голяма бедност. Същото се наблюдава и при държавите от еврозоната и нези от извън нея. Това бе отбелязано и в годишния обзор на растежа за 2017 година. Там се казва, че държавите членки, които имат проблеми с уменията, трябва да използват фискалното пространство и да направят качествени инвестиции. Държавите членки сега трябва да предприемат действия в тази посока, както казахте. Като председател на Еврогрупата, имайки предвид всичко това, ще се следват ли тези препоръки? Може ли да има експанзионна политика в финансовата сфера, имайки предвид правилата? ОИСР вчера препоръча такъв финансов тласък. Вие смятате ли, че сте отговорен за това, че не се изпълняват препоръките към еврозоната, особено като си има предвид раздела Север-Юг? Прав сте. По време на кризата процеса на сближаване всъщност се превърна в процес на отдалечаване. Това заплашва паричния съюз и трябва да бъде преобърнато. Ако се погледне обаче процента на растеж в еврозоната, може да се забележи, че процесът вече се преобръща – темпа на растеж в така наречените държави по програми вече е положителен. Ирландия, Испания, Кипър. Има економическо възстановяване, има висок темп на растеж, по-висок растеж от основните държави. Дали са необходими допълнителни стъпки е, след препоръките по държави? Да, така е. Основното предизвикателство е това сега за националните политици – всички, зна... които работят във вътрешен план, знаят, че хората искат резултати и им се задава въпроса какво правите, за да дадете нови възможности на хората при излизане от кризата. Сложна е тази фаза, хората очакват резултати. А ние бавно излязохме от кризата или излизаме от кризата. Мисля, че започва процеса на сближаване – има различни интересни разминавания при растежа в еврозоната, но има растеж. Основните държави, според мен, трябва също да постигат по-висок темп на растеж. 1% процент от големите економики не е достатъчно висок темп или бърз темп. Благодаря. Приключихме с тази тема. Диалогът бе много полезен. Много ви благодаря. И очакваме мнението на Еврогрупата по тези теми, вашите дебати вътре в Еврогрупата. Аз лично се надявам да има по-конструктивен подход. Right особено, що се отнася до постигане на равновесно положение между правната рамка, суверенитета на държавите членки по бюджетни въпроси и, разбира се, също така важната роля на Европейската комисия при прилагане на тези правила и даване на препоръки, вземайки предвид цялата еврозона, както е записано в учредителните договори. Препоръките, разбира се, са си препоръки – това не са регламенти или някакъв вид налагане на решения. Настоящата рамка е важно да се говори и по процедурата, но и по същество, как да се направи една добра политика за европейската економика. Това, което казахте за движението напред по въпроси, свързани с Гърция, също е много положително. Очакваме конструктивен подход и към тази страна. Благодаря и се надявам скоро да ви видя отново. Благодаря.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 So, good morning. We now move to point 10. Сега преминаваме към десета точка на нашия дневен ред. Контрол на делегирани актове и мерки за изпълнение. Днес ще говорим по директивата за платежните услуги и конкретно регулаторните технически стандарти или РТС. Ние всъщност проведохме контрол през април, за това сега ще обсъдим най-вече регулаторните технически стандарти – Знаем, че в момента се работи заедно с ЕЦБ по тях. Това е всъщност едно от най-щекотливите нива на директивата за платежни услуги във втория си вариант. АРТС въплащават някои от основните принципи на тази директива. Важно е да има сигурност за потребителите и доставчиците на платежни услуги, да има иновации и достъпност при плащанията. В Комисията по економически въпроси бяха разгледани вече до някъде тези проекто РТС. Това се случи през месец октомври, но мисля, че днес отново можем да видим как да се стигне до добрия баланс между техническата неутралност и гаранциите по член 63, параграф 3. Гаранции за идентификация при всяко ползване. Има и точка за възможните изключения, както и по-гъвкавия подход. Той следва член 7, параграф 2. Много важни въпроси ще обсъдим. Искам да Приветствам завеждащия отдел в комисията господин Салес, също така представителя на Генерална дирекция конкуренция. Тук е и заместник генералния директор на ЕЦБ, както и нашия преговорен екип. Първо ще дам думата на DDA. Thank you very much, Chairman, and thank you for having uh, the EBA here for... Благодаря, че поканихте Европейския банков орган, за да можем да ви уведомим какво правим по директивата за платежните услуги 2. Този месец ние изпълняваме задължителното изискване по прегледа в Европейския съюз на напълно подкрепяме целите на Директивата за платежните услуги или ДПО-2. Необходимо е да има един общо европейски пазар на платежните услуги. Ние вече сме публикували 4 консултационни документа. Надяваме се до февруари до година да сме готови. Не е много ясно дали ще успеем да продължим да работим все така бързо, защото ни се ограничават някои ресурси по мандата във връзка с ДПО-2. Така или иначе, различните цели на ДПО-2 са свързани с някои задачи, които до някъде влизат в конфликт. Необходимо е да има добро иден... удостоверяване на идентичността на клиента. Но това означава, че понякога трябва да се правят компромиси с нещо друго. Например, ние трябва да разработим технически стандарти, които да са на много високо ниво. Същевременно искаме единия пазар да напредва в платежната си част и РТС да не означават множество различни стандарти. Това ще ни раздели повече дори от географските граници. Необходимо е да се мисли и за леснината на ползване. Следователно, техническите стандарти трябва да се разработят така, че да има достатъчно сигурност и опростеност. Като в бъдеще ще трябва да се мисли и за доставчиците трети страни. Изправени сме пред огромни предизвикателства. Затова и ще обясня какво правим, за да се справим с тях. Това е засегнато и в писмото на господин Федбер и господин Таяни. То ми беше изпратено през октомври. Накрая ще се спра и на бъдещите стъпки. До сега, нека кажа, че регулаторните технически стандарти винаги са били ключов елемент за финансовата конкуренция, иновациите и добрата платежна политика в ЕС. Имаме обаче и предизвикателства, свързани с информацията за сметките. Необходимо е да може да се направи удостоверяване на идентичността при достъпа до сметките. Ние бяхме получили този мандат, но това е много сложна цел. Каза ни се, че ще можем да се възползваме от консултации. За това и разработихме един дискусионен документ, изпратихме го до различните заинтересовани страни и участници на пазара. Освен това, проведохме допълнителни срещи с банките и доставчиците трети страни. Затова през август и Обобщихме всичко това в консултационния си документ. Проведохме 20 различни конференции в целия Европейски съюз, за да обясним по-добре какво се случва с технологичните доставчици, доставчиците трети страни и как ЕБО ще разработи РТС, като се постигне необходимия баланс. Всички тези усилия бяха много успешни. Получихме 226 отговора на консултационния документ на 2000 страници. Това показва колко са важни техническите стандарти. Включиха се множество различни страни, включително и представители на доставчиците трети страни. От октомври до ноември правихме оценка на тези отговори. Имаше и 260 допълнителни искания за пояснения и информация. Необходимо беше да решим как да стигнем до необходимия баланс. Накрая ще излезем и с таблица, в която се съдържат отговори на всички въпроси, които сме получили. Ние искаме оценката ни да бъде достатъчно прозрачна и да става ясно дали получените коментари са довели до промяна в РТС. Същевременно трябва да мислим и за тълкуването на ДПО-2, но тук ролята не е на ЕБО, а е необходимо да се проведе обсъждане с комисията. Разбира се, Ебо не работи в някаква кула от слонова кост. Ние сме в контакт с пазарните участници, засегнати от техническите стандарти. Ще продължим да работим все така прозрачно. Сега ми позволете да се спра на три от проблемите, на които обърнаха внимание доста от респондентите, както и господата Фербер и Таяни. Имаме комуникационния интерфейс за пряк достъп. Той е един от тях, но ще запомня, ще започна с паричното изражение и паричния прак. Това е прак за дистанционните плащания, прак от 10 евро – но ние не искаме да се отклоняваме от прага за безконтактните плащания. Имайте предвид, че той беше различен заради по-големия риск при дистанционните плащания. Ние си дадохме сметка, че трябва да има лесни и иновативни начини за плащане. Получихме коментари защото е необходимо винаги да има баланс между удобството на потребителя и сигурността. Помислихме дали трябва да се променят праговете. Друг проблем е интерфейса, който ще се използва от доставчиците на услуги, свързани с информация за сметките или АИСП. според нас може да се използва инструмент за пряк достъп през банковата сметка. Освен това, в този случай банката изпълнява задължението си по членове 66 параграф 4 и 73 член параграф 2 задължения за липса на дискриминация. Същевременно ние трябва да си напомним какъв е нашия мандат по член 98, параграф 1д. Мандата на Европейския банков орган е да формулира изискванията при този вид комуникация за целите на идентификацията, уведомяването и предоставянето на информация, както и мерките за сигурност. Мандатът следователно не включва това, което вие искате да видите в РТС. И това, което вие определяте в писмото си като пряк достъп. Банките би трябвало да могат да предоставят избор за достъпа до сметките. Но нито ние, нито съответните разпоредби казва, че прекия достъп трябва да бъде някакъв вариант. Прекия достъп е необходим какъвто и да е регулаторния стандарт. При пряк или непряк достъп – Разпоредбите на директивата са тези, които уреждат процедурата. Необходимо е да се осигури задължително поне един вид интерфейс за комуникация, но не е задължително третите страни да имат един и същ интерфейс или специален интерфейс – е, създаден за нуждите на трети страни, достъпа до сметките и предоставянето на информация. Разбира се, за нас е интересно да чуем и мнението на членовете на парламента по тази тема. На второ място, дали регулаторните технически стандарти трябва да формулират ПИСП и АИСП. Ние се водим от член 97, параграф 5. Не би трябвало техническите стандарти да преповтарят всъщност едни законови разпоредби, които вече са влезли в сила. Третият проблем са изключенията, които трябва да се разработят. Изключения, които не бива да противоречат на добрата идентификация на клиента. Изключенията според някои са формулирани твърде тясно и не се съобразяват с анализа на риска. Това не се разбира достатъчно, защото възложения мандат гласи, че Държавите членки трябва да гарантират добро идентифициране на клиента от страна на доставчика при плащането онлайн. И тогава, когато се използва дистанционен канал. Председателят напомня време за заключенията. И тъй казано накратко, тези изключения не могат да стигнат твърде далеч би трябвало да се водим от анализ на риска, но не може изключението да се превръща в правило. РТС освен това не забраняват анализ на риска. Те всъщност не го споменават. И ние насърчаваме доставчиците на риск да разработят такъв анализ като допълнителна мярка срещу измамите. В заключение, ако погледнем напред, можем да кажем, че сега правим преглед на всички коментари по консултационния документ. Освен това, сме готови да отговорим на поставените въпроси. И сме уверени. Работим заедно с комисията и ЕЦБ, за да намерим необходимите решения и подходящи компромиси. Би трябвало през януари да сме готови с нашия мандат, но ни се иска да направим отлагане до началото на месец февруари, а директивата така или иначе влиза в сила през 2018 година. Благодаря, Пьер Пети има думата. Благодаря ви, господин председател. Първо, благодаря ви, господин председател, за дадената ми дума. Благодаря и, че вие представяте своите въглища, а, възгледи, извинете, пред Европейския парламент. Нека кажа какво аз смятам за важно в изпратеното писмо от преговорния екип на Европейския парламент. На първо място пряк достъп, на второ място анализ на риска при сделка. Прекият достъп ДПУ-2 би трябвало да даде права на банките при контрола върху платежните сметки и дистанционните плащания. Ние подкрепяме комисията в нейните усилия тези права да се въплатят в Европейска директива. Банките са против, макар че ние не виждаме защо те също да не се включат в тази дейност достъп до сметката на клиента и иницииране на онлайн плащания. Казвам го, тъй като според нас тази опозиция между банки и институции, които не са банки, е, всъщност е нещо устаряло. ДПО-2 задава рамката, ЕБО ще разработи техническите стандарти. Ние работим в тясно сътрудничество с ЕБО, за да го постигнем. На второ място – има ли консенсус на пазара? Според нас е необходимо да има стандартизиран интерфейс между банките и ТПП. Това отговаря и на желанията на банките един такъв интерфейс да работи достатъчно добре. Разбира се, трябва да има и механизми за спешни мерки, когато интерфейсът не работи добре. При стандартизирания интерфейс, разбира се, трябва да се формулират изисквания. Защото знаем, че имаше известни страхове и те са свързани с това, че е възможно стандартизирания интерфейс да не проработи, в този случай трябва да е гарантиран пряк достъп. Би трябвало в проекто регулаторните технически стандарти да се заложи изискването за правилно функциониращ интерфейс. Искам да добавя още нещо. Има страхове не само, че интерфейсът може да не проработи. Има и страхове, че няма да има достъп до информацията, която се получава по-настоящем в собствената банкова среда. Следователно, тук ни трябва не само интерфейс, който да работи, важна е и средата, която се идентифицира заедно с него. Би трябвало да има и изисквания за обмен на информация. Казах какво трябва да направи законодателя, но е необходимо да каже и какво според нас трябва да направи пазара. Според нас е необходимо да се работи не само по РТС и ДПО-2, необходимо е да има известна стандартизация на пазара, така че да можем да говорим за един общо европейски конкурентен пазар на платежните услуги. Наскоро осигурим проведохме едно заседание с всички заинтересовани групи. Чухме техните тревоги и според тях в общия интерфейс има технически проблеми. Има и някои въпроси от оперативно и бизнес естество. Те са свързани с начина на работа на пазара – Знаете, че освен това имаме съвета в Европа за плащания на дребно председателства се от ЕЦБ. Мината седмица те е, започнаха работа по общите решения и тук ще бъдат привлечени всички участници. По вторият проблем анализа на риска при сделка, ние бихме предложили някои водещи принципи в три насоки. Първо, ДПУ-2 е един качествен скок в изискванията за сигурност при електронните разплащателни сделки. Имаме добра идентификация на клиента. Това е намерението на европейския законодател – сигурността на тези сделки да бъде по-добре гарантирана. Вторият елемент Това не означава, че няма да има изключения, включително и изключения основани на анализа на риска при сделки. На трето място ние се съобразяваме с нуждите на пазара и търсим най-добрия начин да ги съчетаем с изискванията на ДПО-2. Благодаря ви. Thank you. Thank you very much. Now uh, for the Commission, Sales. Благодаря от името на комисията Оливия Салес. Благодаря, господин председател. Добро утро, колеги. Вече бе казано не малко от господин Енрия и господин Петисо. За това ще посъкратя изказването си. Нека преди това кажа, че е добре, че имаме възможност заедно да обсъдим регулаторните технически стандарти. Нека ви припомня защо провеждаме днешното разискване. Нека изтъкна и няколко от основните принципи на ДПО-2. Основните участници на пазара, най-малко регулатори и редица държави смятат, че тази директива е много добра. Тя насърчава иновациите и конкуренцията, повишава нивото на сигурност – и от полза за потребителите. Освен това, директивата гарантира правна сигурност и стабилност от която се нуждаят нерегулираните участници на пазара. Една подобна стабилност е особено важна за това искам и да поздравя с законодателите. Въпреки това има някои все още нерешени въпроси. Единият от тях е свързан с сигурността и доброто установяване на идентичността на клиента. Защо този принцип е залегнал в директивата? По-голямото ниво на сигурност на плащанията на времето бе условие за надзорните органи и за банките – това бе условие, което те поставиха, за да допуснат навлизането на нови участници на пазара, както и на финансовите технологии. Защо бе взето това решение? То бе взето за да се противодейства най-вече на измамите. Измамите днес продължават да са проблем. Няма да ви бомбардирам с статистически данни. Ясно е, че измамите по интернет продължават да са в много голям размер. Те съставляват 70% от общия брой на измамите при картови плащания в Европейския съюз. Не бива да забравяме, че от измамите проистичат разходи. Ако се провали една транзакция, някой трябва да понесе последиците за това. Нещо, което не бива да пренебрегваме ние, законодателите. Разходите, проистичащи от измамите, се отразяват върху цените на услугите, както под формата на разходи за търговците, така и под формата на потребителски цени. Затова според нас трябва да се борим срещу измамите. Едно от основните ни оръжия е по-голямата сигурност която е и залегнала в ДПО-2. В текста на ниво 1 има въпреки това широки възможности за повече гъвкавост. Не сме против проучването на възможностите за гъвкавост, така че да се постигне компромис. Не сме категорично против анализа на риска, свързан с транзакциите, но според нас това е един допълващ елемент. Той не може изцяло да замени настоящия модел. По втората част а именно интерфейса. Според мен разпоредбите в текста на първо ниво са доста ясни. Доставчиците на услуги за информация за сметка тълкуваме текста в смисъл, че действащия тук интерфейс е достатъчен. А що се отнася до иницииращите плащане, Разпоредбите по член 66 са доста ясни. Те изискват от банките да предоставят цялата информация необходима за иницииране на плащане, както, както и цялата информация необходима за извършване на плащането. ДПУ променя положението. Преди приемането на тази директива, иницииращите плащане – използваха интерфейса на банката, за да получат информация за сметката. А сега банката предоставя тази информация на иницииращите плащане. Директивата ще промени настоящото положение. Както банките, така и новите участници на пазара ще трябва да се приспособят към тези промени, да инвестират време, средства и енергия за целта, доколкото знаем, те са готови да положат такива усилия. Една от основните причини за загриженост е, загриженост е стабилността, функционирането на този нов интерфейс – този интерфейс трябва да е изцяло достъпен, трябва да функционира по 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата и 365 дни в годината. Подобни платформи обаче в някои държави са стигали до срив в функционирането си. Това е основателен повод за загриженост – За това и приветстваме факта, че ще се търсят решения на ниво съвет за плащания на дребно в евро и на ниво Европейска централна банка. Както вече действащите участници на пазара, така и новонавлизащите трябва да могат да работят в една стабилна среда, която да е удовлетворяваща за всички страни ще се предложи нещо като текст на ниво 3 с технически разпоредби. Смятам, че така ще откликнем на, до голяма степен на загрижеността. Работим заедно с съвета и с Европейската централна банка за намирането на повече гъвкавост. По въпроса за комуникационния интерфейс, Надявам се, че той ще бъде неутрален по отношение на технологиите и на бизнес моделите, съгласно буквата и духа на ДПО-2. Загрижеността във връзка с сигурността трябва да се разглежда и в контекста на предложението за блокирането на достъп на географски принцип както и в контекста на постигането на истински цифров вътрешен пазар. Нещо, което е много важно за комисията. Господин Таяни, благодаря господин председател. Добре дошли на представителите на Европейския банков орган, Европейската централна банка и Европейската комисия. Благодаря и на екипа преговарял по ДПО-2 най-вече на господин Марко Свербер. По време на преговорите установихме много добро взаимодействие, което беше много важно с оглед на така наречените мерки на второ ниво. Миналия месец изпратихме писмо до председателя на Европейския банков орган, в което изразих, изразихме своята загриженост във връзка с проекта на регулаторни технически стандарти. Тази загриженост се изразява и от доставчиците на платежни услуги, които са трети страни. Става дума за инициирането на плащане. Споразумяхме се за това, че доставчиците трети страни трябва да могат да имат достъп до информация за сметката, без да трябва да използват определен бизнес модел, било то възоснова на пряк или непряк достъп. Затова сме загрижени във връзка с предложението на ЕБО за въвеждането на специален интерфейс. Изразили сме тази своя загриженост в писмото си, няма да повтарям аргументите ни. Нека само припомня, че парламентът по време на преговорите в съзвучие с предложението на комисията целеше на политическо ниво да се отвори пазарът на платежни услуги за нови участници и за новаторски технически решения. Благодаря на господин Енрия за изказването му. Готови сме да намерим компромисно решение по предложението на комисията. Трябва обаче да се подсили стратегията по ДПО-2. Не е възможно да се промени мрежата. Възможно е обаче да се постигне компромис на техническо ниво. Готови сме за това. Основната ни цел при това е да се подсили стратегията по ДПО-2. Благодаря. Приветствам работата на Европейския банков орган по разработването на регулаторни технически стандарти. Целта е да се постигне добро установяване на идентичността на клиента. Системата не бива да се отразява върху конкурентоспособността, трябва да се насърчават иновациите, както и да се защитят интересите на потребителите. По отношение на платежните услуги винаги сме наблягали на това, че една добра система за установяване на идентичността на клиента, както и една сигурна система за комуникация ще доведат до повече сигурност за платежните услуги и повече конкуренция на вътрешния пазар. Така се гарантира силна позиция на доставчиците на платежни услуги, както и на унези, които предоставят информация за сметките, без да е необходим специален модел. Независимо дали става дума за пряк или непряк достъп. Точка от преамбюла 32 урежда прекия достъп. Той е уреден и по-нататък в текста. Ще се спра най-вече върху член 19 и проекта на регулаторен технически стандарт. Става дума тук за специален интерфейс. В член 92 точка 9 пък се съдържа противоречие. Тук се говори за технически стандарти, с които да се гарантира равнопоставеност и лоялна конкуренция между всички доставчици. Предвижда се също така и неутралитет от технологическа гледна точка, както и от гледна точка на бизнес моделите. Според мен, Установяването на идентичността трябва винаги да се основава на пряк достъп, ако има онлайн интерфейс. По въпроса за доставящите информация за сметката, съгласно член 66 параграф 4, те трябва да изпълняват определени задължения. когато е предвидено за целите на установяването на идентичността, да се гарантира пряк достъп по интерфейс в интернет. Обслужващият сметка доставчик трябва да предостави на доставящия платежни услуги достъп до информация за сметката. В бъдеще доставчиците на платежни услуги трябва да имат достъп до информация за сметките, така че да може да се установи идентичността на клиента. Точка от преамбюла 69 и 97 и член 97, точка 4, доставчикът на платежни услуги трябва да гарантира установяване на идентичността чрез пряк и непряк достъп. Много държави членки са обезпокоени във връзка с регулаторните технически стандарти – има също така и други проблеми, например с прага от 10 евро. Той е много нисък според нас. Така ще бъде обхванат много малък брой транзакции. Надявам се, че Европейския банков орган ще вземе предвид всички тези наши предложения. Всички тези въпроси бяха засегнати и от преговарящия екип за ДПО-2. Крайната ни цел е да се гарантира неутралност по отношение на конкурентоспособността. Трябва да се опитаме да намерим някакви решения. Благодаря. От името на ЕКАРЕ, господин Фокс. Благодаря, господин председател. Благодаря на Европейския банков орган и на комисията за това, че ни представиха тези предложения днес. Ще задам един много директен въпрос, а именно защо проекта на регулаторни технически стандарти не е възприел подход за борба с измамите, отчитащ риска, така както е предвидено в текста на ниво 1. В него е предвидено разработването на регулаторни технически стандарти с цел гарантиране на адекватна сигурност чрез възприемането на ефективен, отчитащ риска подход. Възприемането на прак за размера на плащането в размер от 10 или 50 евро не е подход отчитащ свързания риск. Става дума единствено и само за прак. 25% от измамите в Обединеното кралство засягат транзакции със стойност под 10 евро предвидените от вас прагове имат ли някакви практически основания или са просто удобни за вас? Мисля, че ще се справим по-добре с измамите, ако заложим конкретна цел за доставчиците на платежни услуги, конкретна цел за намаляване на измамите. Можем във връзка с това да обсъдим въпроса за това какво е приемливото ниво на измами и какво не. Мисля, че не сте възприели подход отчитащ свързания риск. Просто сте възприели някаква цифрова стойност, която според вас е добра. Това според мен не е анализ, основаващ се на свързания риск. Имам и един практически въпрос, а именно как може да се използват безконтактните плащания в рамките на транспортните мрежи, без съответните терминали, ако се изисква установяване на идентичността на клиента. В транспортните мрежи все повече се използват безконтактните плащания като альтернатива на билетите на хартия. Понякога от потребителите се изисква сигурно установяване на идентичността. Нека ви дам за пример един млад човек, който е похарчил 149 евро при безконтактно плащане с картата си късно вечерта, иска да си закупи билет за метрото или за автобуса, но не може да го направи. Какво ще направите? Ще предвидите ли изключение за транспортните системи? Ако не го направите, то може някои хора късно през нощта да не могат да извършат плащане с картата си, защото се изисква сигурно установяване на идентичността. В случая не сте направили никакъв анализ на риска, а се позовавате на своеволно определени стойности. Благодаря, госпожа Интвелт. Благодаря, господин председател. Изслушах изказванията ви. Знам и какви са основанията за загрижеността, която изказахме в писмото си. Днес не ми дадохте повод да се успокоя. По въпроса за интерфейса. Европейският банков орган работи по въпроса също толкова ентусиазирано, колкото и една пуйка, която е била помолена да сготви коледната вечеря. Оставам с впечатлението, това е нещо, което сме посочили в писмото си, че използвате въпроса за сигурността и защитата на данните, за да не допускате конкуренция. Именно това се случва на практика, именно това правят в момента банките. Банките използват извинения, за да не допускат навлизането на пазара на доставчици, предоставящи информация за сметка и доставчици, иницииращи плащане. Според мен така банките злоупотребяват с позицията си. Не ме убедихте изцяло с отговорите си. Според мен окончателният вариант на техническите стандарти трябва да откликне на изразената загриженост. Трябва да се допуснат действително иновации и конкуренция. Не бива да се блокира иновацията. През изминалите години банките се позоваваха на стандартите, за да не допускат навлизането на пазара на нови участници, за да блокират достъпа до информация за сметките. Междувременно банките разработиха свои вътрешни услуги, копирайки моделите, използвани от новонавлизащите на пазара, използвайки и личните данни на титулярите по сметки. Наистина се надявам, че стандартите в окончателния си вариант – действително ще дадат възможност за реална конкуренция и за реални иновации и че няма да са в услуга само на някои участници на пазара. Надявам се, че стандартите в окончателния си вариант наистина ще отворят пазара за нови участници. Госпожа Макарти не е тук. Свен Гигулт мисля, че ще се изкаже от името на зелените. Да. Благодаря, господин председател. Отхвърлихме стандартите за пакетите от инвестиционни продукти на дребно и инвестиционните продукти, основаващи се на застраховане. От тогава насам много по-активно участваме в подобни изслушвания. Много по-активно участват и институциите, наред с Европейския банков орган. Според мен това е един положителен външен фактор. Вече бяха казани немалко неща, които няма да повтарям. Нека само кажа, че е интересно да се наблюдава активната лобистка дейност, която се провежда в навечерието на подобни разисквания. Банките твърдят, че са много загрижени във връзка с защитата на данните. Всеки път, когато ми дадат подобен отговор, става много подозрителен – освен това, органите за защита на конкуренцията проявяват голям интерес към регулаторните технически стандарти. Федералната служба за картелен надзор в Германия заявява, че новите технически стандарти могат да ограничат навлизането на финансовите технологии, да ограничат конкуренцията. Мисля, че за нас това трябва да е повод за загриженост. Какво е виждането на Генерална дирекция конкуренция по въпроса? Би било добре да получим повече информация от тях. Според мен текстът в настоящия си вариант не дава възможност за непряк достъп. Това не е в съзвучие с текста на първо ниво. Има загриженост във връзка с сигурността. Разбира се, може да се предвиди задължение за банките и вероятно и за трети страни да блокират достъпа. Това е технически възможно. Вместо да се ограничава непрекия достъп и да се дава възможност на банките да блокират трети страни, бихме могли да изискаме както от банките, така и от доставчиците на услуги трети страни да постигнат по-голяма сигурност, така няма да неутрализираме постигането на целите на първо ниво, а именно част, повече конкуренция и повече участници на пазара. Би ми се искало да знам какво мислят органите за защита на конкуренцията и ГД конкуренция. Господин Вали не е тук, Барбара Капел също не е тук. Спонтанни изказвания по за две минути Бургхард Балц. Благодаря, господин председател. Мисля, че нито комисията, нито Европейския банков орган днес не би трябвало да са изненадани от това, че нашата комисия за пореден път иска да им припомни принципното решение, взето от законодателите. Става дума не само за техническата страна на установяването на идентичността на клиентите, а за принципни въпроси, свързани с достъпа до пазара и законодателството в областта на конкуренцията. ДПО-2 предвижда недопускане на дискриминация и свободна конкуренция. Това е ясно за Европейския банков орган, за комисията и за Европейската централна банка. Според мен не би трябвало да спорим с тях за това дали тези принципи следва да бъдат закрепени в основната част на текста или в преамбюла му. Те винаги са били част от тази директива по тях е постигнато и политическо съгласие. Ще работим за постигането на техническо решение, така че да се вземат предвид недопускането на дискриминацията и неутралността по отношение на конкуренцията. Това е в полза на потребителите. Те трябва да имат възможност за избор. Въпрос към Европейската Централна банка и Европейския банков орган. В някои държави членки вече е имало производства за защита на конкуренцията, в които е бил поставен акцента върху свободния достъп до пазара, без дискриминация. Не смятате ли, че предложението ви може да бъде атакувано от гледна точка на конкуренцията още преди да влезе в сила. Въпрос към комисията. Ще се отклоните ли от предложението на ЕБО, ако установите, че не е взето в достатъчна степен решението на законодателя за недопускане на дискриминация? Благодаря, Първанш Берес. Мерси. Благодаря ви. Всичко това ми напомня един много отдавнашен дебат – когато обсъждахме първоначалния текст. Но нищо не се е променило, лобистите са същите, голямата дистрибуция, банките, доставчиците на услуги и всички останали. Това, което ме ме интересува е защитата на потребителя в реално измерение. Банките трябва да си свършат работата. Аз не лобирам за банките, но ние доста ги натоварваме, защото искаме да има надзор, искаме те да имат достатъчен капацитет. Така или иначе банките трябва и да отпускат заеми. Това е една от техните задачи. И чрез новите технологии те също искат да влязат в бизнеса. Така седят нещата но ние не бива да действаме избирателно. Днес са банките, утре са големите дистрибутори, после ще бъдат доставчиците на услуги. Не може така. Трябва да има сигурност при изделките, да бъде защитен клиента. и законодателството да бъде достатъчно последователно. Искам да спомена нещо, което не беше споменато. Когато чуе думата измама и го казва комисията, аз се притеснявам. Освен това, Лопес Агилар, нашия другар, обясни, че БП Борел, бивш наш колега, се е оказал е, жертва на посегателство върху банковата му сметка. Това е абсолютно недопустимо. Е, за това трябва да мислим на ниво едно законодателят работи по сигурността и специалния интерфейс, но този специален интерес не пречи на иновациите или на новите доставчици. Той е в интерес на клиента. Просто става дума два пъти да кликнеш, за да се направи проверка при покупка в интернет. Вместо да се получава нещо друго, може да се получи и електронен имейл, за да се направи потвърждение на кода. Това едва ли е кой знае какво усилие. Има и нещо друго, което не е адресирано в други текстове. Какво правим с тероризма? Аз не бих искала ние така да улесним този интерфейс, че вече нищо да не се контролира. Доста от тревогите вече бяха споменати. Би трябвало ЕЦБ и ЕБА да отговорят какво ще направят с опасността да няма достатъчен контрол на ниво едно при плащанията. Благодаря, Маркус Фербер. Äh, Благодаря. Имах честа да ръководя тристранните разговори. Аз съм и сред подписалите писмото, което вече бе упоменато. Нека ви припомня, че целта на ДПУ-2 не бе да държим далеч от пазара нови участници, а точно обратното като гарантираме защитата на потребителите и защитата на данните. Член 98 2а вече бе цитиран. В него се предвиждат ефикасни отчитащи свързания риск изисквания. Това бе целта на този член, но в настоящия текст не се съдържа формулировката отчитащи свързания риск. Трябва да се постигне баланс между интересите както на банките, така и на новонаблизащите на пазара. На политиците се пада задачата да постигнат такъв баланс. В писмото искахме да отправим критика, която съгласувахме с преговарящия екип. В основата на тази критика бе именно факта, че текста не постига такъв баланс. Били трябвало човек да може да си купи билет за кино, билет за деня, за градския транспорт – защо човек да не може да направи това, само защото е предвидена някаква прагова стойност? Ако вече ползвам действащата система и съм регистриран, то рискът е по-различен, отколкото ако използвам системата на нов участник на пазара ако се използва познат модел, ако винаги се използва едно и също устройство, то рискът е по-различен. Ако използвам друго устройство от обичайното, то тогава рискът е по-висок и от мен може да се изисква да демонстрирам идентичността си. Трябва да се вземат предвид всички тези разлики, как искате да изпълните с живот член 98.2а, да възприемете подход, който наистина отчита свързания риск? Предвиждането само на прагови стойности не отчита според мен риск. Благодаря. Съгласен съм с коментарите. Що се отнася до интерфейса обаче, Uh, Необходим е балансиран подход, който да включва всички компоненти, включая 66.3.d, където се иска иницииращият плащането да се идентифицира по сигурен начин. и текстът на ЕБО не противоречи на това. Има въпроси към вас, както виждате и то много. Кой ще започне? Yes, thank you, Mr. Chairman. Благодаря. Много въпроси бяха зададени. Ще отговоря на някои и се надяваме Ебо да допълни отговорите ми. анализа, основан на риска. Няма да навлизам в технически дебат. Искам да припомня обаче, че 98 член на ДПО-2 ясно казва, че може да има изключения, които се основават на основните критерии. И три критерии са записани – първо нивото на риска при предоставянето на услугата, но след това има и частота на транзакция, големината на сумата и канала, по който преминава транзакцията. Не изключваме, разбира се, възможност това да бъде включено. То се споменава в указанията за сигурност на ЕБО. Така че такава възможност има. След това, то може да допълни е, сигурното удостоверяване на клиентите, но не може да го замести напълно. Заедно с ЕБО и ЕЦБ ще се ще преглеждаме, ще прегледаме отново текста, ще видим дали правовите стойници не могат да се променят Имаме проект е, от август от Apple. Той е консултативен текст, като целта е да се съберат идеи от различни участници. Крайният текст най-вероятно няма да е идентичен с първоначалния. След това заказаното от госпожа Интфелд, както и други. Още в самото начало казах, конкуренцията е една от основните цели на ДПО-2. И това е наша основна цел все още. Както знаем, обаче има различни цели в законодателството. Защита на потребителите, ценни книжа. Госпожа Берес с право припомни също защитата на потребителите, благодаря и за което. трябва да се опитаме да включим всички тези три цели в едни много подробни разпоредби. Ако трябва да направя сравнение, преди няколко години включихме а, възможността за въвеждане на пин или карти с чип. Това беше е, голямо е, скок напред и отне доста време за потребителите, за бизнеса да се адаптират към тези нови карти. В заключение, трябва пак да кажа, че сме запознати с част от проблемите, които повдигате. Работим в тясно сътрудничество с ЕБО и ЕЦП, за да имаме най-накрая общи позиции, които най-вероятно ще са различни от проекта, който се публикува през август. Но в крайна сметка трябва да се спазва духа и буквата на ДПО-2, тъй като никой не иска преразглеждане на тази директива. Благодаря. И аз ви благодаря. Кой е следващият? Епо. Заповядайте. Благодаря председателю, благодаря на всички изказали се. Може да повторя вече казано от Оливие, но ясно искам да заявя, че полагаме оптимални усилия, за да постигнем баланс между целите, записани в текста от първо ниво. Ясно ни е, че ДПО-2 иска да е скок напред за отваряне на пазара към нови участници както и скок напред предоставянето на по-голяма сигурност, тъй като и отварянето на пазара и по-голямата сигурност трябва да са от полза за нашите потребители. Е, противопоставям се на изказването, че ние защитаваме интересите на управляващите. Е, ние сме банки, е, да, ние сме Европейски банков орган, но не сме асоциация на европейските банки. Така че ние не искаме да защитим когото и да било. Затова в началото, когато говорих, настоях да обясня процеса. Казах, че има различни участници, събираме идеи от всички тях и се опитваме да постигнем балансиран текст. Дали това се е случило, крайна сметка това е консултационен документ. С удоволствие ще чуем вашите коментари, ще ги включим Преговорният екип също ще се включи като мнение. Радваме се, че има диалог. По въпросите сега. За праговите стойности. Защо подходът ни не се основава на изключение, основани на риск? Ако погледнете текста, ще видите кой е изключен от удостоверяване самоличността. Част от тях са безрискови. Например, може да се разчита на редовност на транзакцията, да речем. Тогава няма удостоверяване самоличността, така че в стандартите имат използване на риска. Но праговата стойност е спомената в мандата и трябва да се вземе предвид. Разчитахме на статистика, предоставена от ЕЦБ, за да заложим тези прагови стойности, които отразяват риска. При измамите, както казах в началото, дали е точно тази прагова стойност, е, винаги може да бъде обсъдено при консултации. Някои казаха, включително и в писмото от преговорния екип се казва, че 10 евро е прекалено ниска сума за такива сделки. Опитваме се да навлезем в механиката, да отговорим на вашите въпроси. Разбираме тази цел за конкуренция, за отваряне. Това е записано в ДПО-2. В същото време ние трябва да излезем с технически стандарти. Това ни е позволено от текста от първо ниво и това правим. Благодарим на Европейската комисия за, ком... за помощта която също следи дали нашите стандарти отговарят на текста от първо ниво. Благодаря, ЕЦБ. Благодаря. Само два елемента. Напълно съм съгласен с Андре, който каза, че не сме тук, за да защитаваме интересите на банките. ЕЦБ никога не е заемала позиция в интерес на, на банките, както и защита на небанковите институции. Ние искаме да има конкуренция между двете и то истинска конкуренция. Това, което искаме да постигнем, според мен, е да заложим условия за развитието на европейски пазар за предоставяне на услуги, за започване или иницииране на услуга, който да е конкурентен. Може да има множество пред трети страни, които да се конкурират една с друга. И се надяваме всички те да имат лесен начин за достъп до банкови сметки в целия съюз, независимо къде в съюза. Затова смятаме, че този общ интерфейс ще даде възможност за постигане на тази цел. Иначе тези трети страни ще трябва да разработят 10 000 различни интерфейса за достъп до 10 000 банки в Съюза – затова искаме общи интерфейси. Това ще даде един конкурентен пазар. Така че според мен няма а, конфликт между сигурността и стандартизирания интерфейс. След това анализ на риска при транзакциите и освобождаване а, от автентикация при липса на риск. Това трябва да се вземе предвид, но трябва да направим тези изключения не така, че след това да се окаже ненужно това изискване за сигурно удостоверяване на самоличността. Например, идеята анализа на риска и изключенията при него да почиват на нещо, което да доведе до резултат, който да е толкова добър, колкото и сигурното удостоверяване не трябва да бъде изключван. Така че трябва да разгледаме всички варианти. Благодаря. И аз благодаря. Докладчика, искате ли да кажете нещо? Благодаря. В заключение ще предложа следното. Едно техническо заседание, за да се намери добро решение. Ако искаме да се постигне съгласие, имаме нужда от техническа среща. Готови сме за компромис. Трябва да се подчертае духа на ДПУ, който е да се отвори пазара за плащания за нови участници и нови технологични решения. Ние не сме против банките. Ако искаме да постигнем решение, мисля, че всички ще са за добро решение. Предлагам техническо заседание, за да се постигне съгласие помежду ни. This... Често се практикува такъв подход и със срещи с комисията и ЕБО. Мисля, че това ще е възможно. Нека дискусията си остане в парламента. Всички са съгласни с духа на текста. Вече трябва да се постигне съгласие по другите елементи, така че съм съгласен след себе повече, но това е дискусията. Мисля, че е добре да има техническо съседание. Господин Фокс. Забелязвам, господин председателю, че нито един от експертите днес не отговори на моя въпрос за младия човек, който е похарчил 149 евро, стига до спирката и не може да си купи билет. Моля да ми пишете за решение, тъй като не ми говорихте, тъй като ако няма решение, това ще бъде огромен проблем за потребителите. Да, това е нещо много важно. Допълнителни усилия са необходими наистина и мисля, че примера, който давате, е много подходящ. Аз наскоро също бях обект на измама с интернет плащания. Няма да ви цитирам това, но ще спомена такъв случай също. Парламентът ще се свърже с комисията, с ЕПО и ще можем да продължим дискусията. Благодаря, закрием състанието.